с дневния ред утре. Thank you. Um, I'm hoping that as a... Надявам се, че колегите от социалистите и демократите могат да ми кажат какво мислят по въпроса. И така, благодаря, че сте тук. Добър ден и честита нова година на всички. Да погледнем дневния ред. Най-напред приемаме дневния ред, както знаете, но имам един кратък въпрос към всички вас. Утре преди обяд, между 9 и 9.30, ние ще обменим мнение на доклада но това няма да се случи сега на един Гогале Пелес Репорт. Как искате да започнем? 9 или 9 и 30? За а, ефективността на гласуването, ние трябва да свършим до 10.30. Но пък ако започнем по-раничко, със сигурност можем да гарантираме приключване на време, защото наистина, ако малко продължат разискванията, това ще обърка дневния ни ред. Така че въпросът ми е да започнем ли утре в 9 часа. Добре, чудесно. Започваме в 9.00 и разбира се, ако свършим по-рано, ще имаме възможност за бърза чаша кафе, пари да продължим с гласуването гласуването. И благодаря. Сега, с това тази промяна. Много моля да уведомите колегите си, така че да започнем гласуването точно в 9 часа утре. Надявам се, че с това мога да приема, че вие сте съгласни с дневния ред и можем да продължим нататъка. Сега няколко съобщения. Решенията на координаторите от миналата година. Те сега ще бъдат оповестявани публично, което означава, че ще бъдат качвани на интернет страницата на нашата комисия. Всички решения на координаторите, които се взимат 2014 година, всъщност от избора на новия мандат на парламента, влиза в сила това решение, т.е. от месец юли. Разбира се, сега приложенията са доста дълги, но в последствие нещата ще се регулират, защото ще публикуваме всичко на време. И така. Всички заседания, протоколите от заседанието ще бъдат публикувани. Това е решение, препоръка на омбудсмана. И ще го спазваме. Ако е, не, нямате координатор и не е представена съответно е, групата на заседанието, Знаем, разбира се, че повечето групи имат свои координатори, но искам да ви напомня, че а, наистина взе... решенията и заседанията на координаторите е нещо много важно. Това е много важен аспект от демократичността на функционирането на нашата институция. Има а, нов а, а, информационна брошура. А, освен това искам да кажа, че заседанието се предава в интернет среда, а предишният председател на господин Харбър ще бъде днес по-късно и а, с а, студенти, които работят в момента, учат в областта на а, европейските въпроси и проблеми ще работят по един от нашите доклади те ще го разследв... ще изследват и ще правят своите проучвания. Много моля да се запознаете с този факт, така че не сте, да не бъдете изненадани, когато видите млади хора, които ще наблюдават нашето заседание. А след това, по отношение на електронния формат на нашите заседания, всички документи можете да намерите на него, знаете това. На 26 март трябваше да имаме заседание, но а, координаторите любезно се съгласиха да се премести заседанието на 24 март аз ще бъда поканена в Латвия на неформален съвет конкурентно способност в Латвия и наистина за мен е голяма чест, но поради тази причина трябва да променим датата на заседанието. Зная, че в нашата комисия има горещо желание да се осъществява по-често срещата с министрите в съответния ресор, така че аз участвам именно в тази насока и по същевременно Естествено, ще мога както да се срещна с министрите, така и да заседаваме по въпросите на единия пазар. Благодаря. Разполагате също така с а, е, а, е, протокола от предишното заседание и ако няма въпроси по а, е, протокола, ще приема, че го сте съгласни с него и ще го приемем в края на заседанието. Сега по отношение на тристранните срещи. Та последната тристранна среща бе проведена по отношение на прилагането на законодателството в областта на а, митницата и селското стопанство. Госпожа Яконсария, докладчик, имате думата. Благодаря. Ще говоря на фински, на своя език. Не съм получила предварително но информация. Сега разбирам, че няма да има превод от фински. Наистина това е, изключително ме ядосва. Много съм ядосана, че нямаме такъв превод. Председателката, съжалявам, ние не бяхме информирани, че нямаме достатъчно а, преводачи и аз също не зная, че няма а, превод от а, фински. Знае, че понякога възниква този проблем, понякога не винаги можем да осигурим превод от всички езици. Преводачите наистина работят прекрасно, високо ги ценим. Спомням си, че това бе проблем на, на от първите ни заседания. Много моля да ме извините, ако отново това се случва. И това е една от залите всъщност, в която не можем да работим с пълен е, превод езиков режим. Какво желаете да направите сега? Uh, this uh, my uh, presentation to the след обяд, ако е възможно, да направя това изказване. Разбирам, че след обяд ще има превод от фински. И може би утре, когато свършим с гласуването, тъй като ще започнем в 9 часа сутринта, добре, ще намерим време днес след обяд за вашето изказване. Um, Много благодаря. Наистина това е приоритетно искане и от една от другите комисии по отношение на правото от фински, но ще имаме днес след обяд правото от фински. Ще направим това. Много ви благодаря. Следователно, ако всички сте тук, можем да продължим с доклада на господин Де Йонг относно Европейската платформа платформа с цел засилване сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд. Имате думата, господин Де Йонг. Денис, would you like to take the floor to discuss your report? Денис, дали желаеш думата? Hartelijk dank, eh, voorzitter. En twee dat ik binnenkwam Благодаря, госпожо председател. Е, малко закъснях и беше малко трудно да се влезе в сградата, имаше много хора. А, що се отнася до доклада, най-напред искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Вярно е, че процедурата не беше обичайната. Получих допълнителни изменения, които обогатяват текста. Нямаше повторение. И дискусията между докладчиците в сянка протече добре. Има едно компромисно изменение, което предложих и което касае параграф 7 от преамбюла, където действително имаше няколко изменения, които се застъпваха, повтаряха се и се съсредоточи върху този въпрос. Имаше обмен на електронна почта по повод този текст. Имаше и приложения, изпратени от НАП, от други групи, като едно изменение целеше промяната на текста. И става дума, че дейности и мерки в областта на социалната и данъчната политика, но на национално равнище. Но намирам, че би било жалко все пак да променим текста, като се премахне един абзац, в който се говори за недекларирания труд, Казах, че това нещо естествено се отразява вредно върху политиката на заедността и ми се струва, че това е важен момент. Трябва да се каже това. Трябва да спазваме условията, които са предвидени от закона, ми се струва. Иначе, е, действително, това нещо може да е, промени условията за конкурентност е, на пазара на труда и това може да се отрази върху условията на труд. И това нещо, е, което установяваме, това е едно явление, което все повече се засилва, предприятията се оплакват, малките и средните предприятия са много недоволни, като казват, че не могат да прилагат условията в договора, защото са жертви на отрицателните последствия на недекларирания труд. Исках да изразя тази гледна точка и също да посоча, както се предлага, Става дума за мярки в областта на социалната политика, но на национално равнище. и Съм напълно съгласен с това. Но оставам отворен за всякакви предложения от страна на членовете и на докладчиците в сянка. Мисля, че наблизаваме целта, но Действително, ако искаме, някой иска да се свържи с мен, съм на разположение. Благодаря. Um, Благодаря. Докладчиците в сянка. Айван Стефанич, НП. Благодаря, госпожо председател. Високо оценявам работата на докладчиците в сянка, конструктивния подход също така на всички които работиха по доклада. Първо, всички, нас сме съглас, всички от нас сме съгласни, че трябва да водим битка срещу а, недекларирания труд и платформата е много полезна в тази насока. Това по същество е най-важното, с което трябва да се съгласим. Подчертавам факта, че най-добрият начин за да се води борба срещу недекларирания труд е правилната фискална, социална политика и налагането на изпълнението на тези политики. И както и господин докладчикът посочи, сега в седми параграф е, е, записан компромиса. Що се отнася до ролята на Европейския парламент в платформа, съгласни сме с това. Това е изключително важно. Трябва да подчертаем ефективното използване на всички средства и платформата, разбира се, е, ще има е, въздействие върху бюджета в размер на 2,1 милиона евро. Следователно, е, по най-рентабилен начин трябва да се използват тези средства. Ако ми позволите, едно предложение искам да направя за другите докладчици в сянка, защото по същество Имайки предвид различните изменения, ние сме съгласни на практика с тях, но имаше само едно много противоречиво място, свързано с регуларизирането на работните места. Много противоречив е този термин. и наистина ще има непряко въздействие върху платформата. Предлагам да се откажем от е, това определение в е, определенията. Ако се съгласите, ние тогава можем да подкрепим всички компромисни изменения, които се предлагат. Благодаря ви. Thank you, Maria Grappini. Și colegilor uh, raportori din umbră cu care am reușit să mă întâlnesc, cu fiecare în parte și, bineînțeles, Аз разговарях с всеки от докладчиците. За мен е удоволствие, че имах възможност да обсъда това и с колегата Де докладчика. Той знае много добре, че ние сме съгласни с тази инициатива на Европейската комисия и Медуса се взе такава платформа. Uh,

не е необходимо да се е, премахва недекларирания труд, но просто трябва да се направи така, че това явление да бъде ограничено, защото той има много отрицателни последствия самия, за самия труд, е, защото тези работници не са е, осигурени за пенсия, не са защитени по никакъв начин. Разбира се, от това страда и конкуренцията, така че ние ще помогнем за създаването е, платформи платформа за идентифициране и откриване на недеклариран труд. Разбира се, стига това да се направи по един норм, така здравословен начин ако това би трябвало да окажем натиск върху това е, е, явление, защото ако то се разрасне, бюджета на държавите членки ще пострада значително от това. Е, не само, че, е, е, не само, че пенсионерите страдат от това, просто ще има допълнителен но отрицателно влияние върху бюджета. Ето защо остават измененията на НЕП, на нашата група и на зелените, които според нас звучат разумно. Ако всички са съгласни с това, че червената нишка, която не трябва да преминем в този текст е а, именно платформата да, а, да предполага а, приложение от Европейския парламент, т.е. той да, бъде, да играе ролята на, на, на наблюдател. А, е, и е, съответно тази платформа да предава съответната е, информация, съществуването на единното гише, на съществуването на действието на тези правила, на платформата да бъдат унифицирани и хармонизирани, тогава ефикасността на всичко това ще е абсолютно никаква. Ако тези неща останат в текста, социалистите ще гласуват за е, колкото до е, най-различни е, въпроси, и точки. Съмнявам се. Госпожа Торнаш. Да, благодаря. Благодаря на докладчика, благодаря на останалите докладчици в сянка. Напълно съм съгласна с казаното до тук. Ние всички сме против недекларирания труд и искаме да водим борба срещу него. Следвах работата както в комисията по заетост, така и в нашата комисия ИМКО. И наистина платформата ще бъде добре функционираща, ако а, а, целенасочено подходим. Основният приоритет е тя да бъде ефективен резултатен инструмент за налагане, спазване на разпоредбите от националните органи. Наистина е много а, а, важно е да подчертаем, че не всички заинтересовани страни могат да бъдат а, а, наблюдаващи страни. Просто те трябва да участват. Повечето от тях са социалните партньори, МОД. А, представителите на Европейския социален економически комитет и така нататък. За да може да се възпре недекларирания труд, ние трябва да превърнем декларирания труд в по-добрия вариант, както бе посочено и от НП. По-малко бюрокрация е нужно, особено по отношение на малките и средни предприятия, мисля аз. Ние като груп протестираме между фразите регулализиране на работни места. Тук няма място за подобна препратка. Съгласна съм с казаното от представителя на НП, че трябва да залечим е, това определение от становището. Благодаря. Игор Солтес. Благодаря, Игор Солтес. Ако други желая думата, много моля да заявят това свое желание. Благодаря, госпожо председател. ние също сме на мнение, че декларираната работа и труд е много сериозен проблем за Европа. Всичко това беше е, ясно е, отразено в доклада. Благодаря на докладчика, благодаря на всички докладчици в Сянка. Вече много неща бяха казани от колегите, е, колегите от социалистите и демократите, както и от другите политически групи. Що се отнася до трите изменения, които предложихме ние, искам да подчертая, че недекларираният труд е има сериозни последствия върху бюджета, що се отнася до маляваните приходи. И освен това, по този начин не се гарантира равнопоставеност в Европейския съюз. Бих желал също така да кажа следното. Ако говорим за платформата, много е важно тази платформа да бъде много резултатна. В противен случай, ако не е ефикасна, ще имаме проблем. Ще направи много мъничка стъпка по отношение борбата срещу недекларирания труд. Така че, може би в бъдеще можем да говорим също така и за европейски инспектор борбата с недекларирания труд – което наистина може да наблюдава обстановката в е, Европ... държавите членки на Европейския съюз, особено имайки предвид положението в е, редица държави. Там съществуват е, инспектори на труда, но тези служби, инспекторати не разполагат с достатъчно служители или бюджет, за да могат да си свършат работата а в някои държави просто е, е, те са много е, малки и откъснати. Именно поради тази причина трябва да обърнем сериозно внимание именно на този въпрос борбата срещу недекларирания труд. Благодаря ви. Благодаря. Аз самата искам да кажа няколко думи по отношение на казаното от докладчика от Екара. Много благодаря показаното от вас по този важен въпрос. Подкрепяме принципите на платформата, що се отнася до прилагане на правилата и дейност и призива за бърз обмен на данни. Очевидно, това може наистина да се обвърже също така и с много сериозните принципи на защита на данните, особено в данъчната област и заедостта. Искам да посоча, че естеството на декларирания труд е различен в различните държави членки. Много важно е наистина рентабилно решение да намерим и държавите членки трябва да определят сами своята дейност в тази област, за да може да са съразмерни и подходящи мерките. И а, разбира се, може и други мерки и дейности да се а, осъществяват в държавите членки, например с повишаване на квалификацията на труда. Така че наистина проявяваме чувствителност към тези области, които можем да а, работим съвместно, а също така и а, областите, в които по-скоро принадлежат на територията на компетентност на държавите членки. Също така подкрепяме и предложението на а, НП, че фразата регуляризиране трябва да бъде изведено от доклада. Що се отнася до а, а, факта, че комисията излиза с доклад, знаете, че доклада обикновено на комисията включва добрите практики на някои държави членки. Според нас не е необходимо този доклад да бъде ежегоден. По-добре е да са качествени докладите, а не просто да залягаме на количественото измерение. Винаги повтаряме всичко това, не непременно изискваме годишен доклад. Не сме съгласни, е, е, че тази платформа трябва да има представител на Европейския парламент. Има ясни компетентности на държавите членки. Освен това, подкрепяме е, компромисите и предложенията към компромисите на ЕНП в много насоки. Наистина сме сигурни, че тази отговорност – споделянето на добрата практика, обмена на информацията ще бъдат много полезни. Не трябва да подкопаваме и забравяме е, факта, че държавите членки на своя ниво носят своя отговорност. Основната отговорност е на ниво национални държава членка. Що се отнася до работата на Европейската комисия, надявам се, че те ще могат да продължат да работят по един прозрачен начин и други колеги засегнаха този въпрос. И сега списъка с оратори готов ли е? Имаме ли го? Много се радвам, поздравявам ви, значи в такъв случай всички са а, съгласни. Сега, що се отнася до следобаното заседание, когато дойде министърката, предполагам, че ще има голям интерес. Много моля, достатъчно рано да посочим посочите кой желая думата, така че да можем да разпределим съответно времето. И така, някой от докладчиците в сянка желаят ли думата по някой аспект? Е, да, eu voiam să spun că vreau să vorbesc și după amiază când vine Да, аз исках да кажа, че искам да записам в списъка на хората, които ще зададат въпроси на министъра, но искам едно изяснение. Госпожо председател, вие казахте, че сте се споразумели с ЕНАП. И тук вече не разбирам. Аз мисля, че също имам <laughs> споразумение с ЕНАП. Съгласна съм с това, че парламентът трябва да бъде представен от някой докладчика на ЕНАП. Каза, че е съгласен с тази идея. Що се отнася до оценките, е, бях много активна в е, частните предприятия и ако трябва да чакаме две години преди да получим е, отчет за това как работи платформата, ще няма да успеем да се справим, ако се налагат някакви промени. Така че предложението, което направи, беше подкрепено усещата с другите докладчици в сянка. Не мога да разбера защо доклада да не е годишен и не виждам какво точно сте се разбрали с ЕНАПА. Но ако желаете да има ефикасност, тогава трябва да се види как тази платформа да бъде ефикасна. И това е нещо, което аз подкрепих в измененията. Ние все пак се борим да бъдем ефикасни. Най-напред казваш, че всички държави членки трябва да участват. Това не е не спазване на суверенитета на държавите членки, членки всяка държава членка си запазва своята независимост по данъчните въпроси и други, но те трябва да предоставят информация. Когато един работещ отива в друга държава членка, трябва да бъде регистриран като такъв, за да може след това да плаща с там, когато има да плаща данъци, социално осигуряване и така нататък. Тъй, че аз не виждам защо сте против е, годишен ежегоден доклад on the one compromise amendment. There are a number of amendments. Аз е, говорих за редица изменения, които са внесени, но може да гласуваме по различен начин. Едно компромисно е, предложение за изменение, както казах, моята група подкрепя е, предложението на НП за такъв компромис. Сега, ясно ли е сега, изясних, разбирам какво имате предвид, но Просто само едно компромисно изменение имаше. Сега ще върна назад малко часовника, ако позволите. Добре, ще довършим тази тема след обед. Господин Дион, желаете ли да вземете думата? Съвсем кратък ще бъде, защото всички изказвания бяха кратки. Две бележки няколко делегации споменаха, няколко групи всъщност споменаха регули... Е, понятието регулизация на а, е, труда като проблем в измененията. Специално социалисти и демократи въвлез... Е, социал-демократи въведаха това понятие. То не беше в първоначалното предложение. Разбира се, аз го подкрепих, защото разбирах какво имат предвид, но ми се искаше в рамките на деня да е, се свържем с е, Евлин Депард, офиса на Евлин Депард, защото тя беше тази, която искаше да се е, извади е, регуляризация на труда и да останат нейните изменения, е, защото разбирам, че имаме подкрепа на социалисти в това отношение. Е, след това ми се ще да установя контакт с НП и ЕЦР, е, е е да видим дали да не спомнем заетостта, производителността и в компромиса. Това е важно и за мен, пък и за зелените и СНД. Е, особено ми се иска да стигнем до компромис зелените до, в рамките на този ден. Това са двете действия, които предлагам да предприемем. Значи да ви припомня, крайният срок за разделното гласуване е 4 часа, 16 и е, ако искаме, можем да, да гласуваме измененията разделно, ако е, искаме. 4 часа за компромис. Значи 4 часа за компромисните изменения. Възможно е да имаме компромисни изменения с, от множество групи или е, компромисни е, внесени от една или е, повече групи. Това е абсолютно е, допустимо, възможно, но трябва максимално рано да, е, да е, ги внесем ние, за да могат другите групи да имат възможност да ги е, погледнат. Благодаря ви. impeccable timing from the rapporteur. Да, безупречен, е, е, безупречен тайминг от страна на докладчицата, на минутата пристигна. Да припомня на хората, че е, дневния ред, е, който имаме обикновено индикативен, но горе-долу, но сега улучихме на момента. Сега минаваме към госпожа Калас и годишния доклад. Е, за политиката по конкуренция, комисия, основнията комисия ЕКОН и е, тя координира тези е, работата по този доклад. Давам веднага думата на, на докладчика, след това докладчите в сянка и ако обичате своевременно давайте знак, ако желаете дума, да вземете думата. Благодаря. Извинявам се, че закъснях, но заседанието на, комисия, на комисиите винаги съвпадат по време и нямаше как. Първо да благодаря на колегите за съдействието, е, и съвместната работа по този доклад. 68 изменения бяха е, внесени по различни въпроси. Аз е, предложих 7 компромиса, за да удовлетворим желанието на повечето от колегите. Е, доволна съм, че всички групи са готови да подкрепят повече от предложените компромиси. В това отношение ще кажа, че ако се съгласим по компромисите, не можем да гласуваме разделно по измененията, които те обхващат. Защото в противен случай това означава, че аз съм единствената, която правя компромис и не мисля, че това е добре. Е, доволна съм, че е, силни компромиси се получиха. Под, под, подкрепени от групите по единия е, цифров е, пазар, което е приоритет на Генерална дирекция Competition, конкуренция. Е, сега по допълнителната работа по мрежовия неутралитет предлагам да гласуваме разделно, за да дадем възможност на членовете да гласуват, защото е много важно да имаме силен компромис по цифровия сектор. Е, компромисния параграф на първоначалното становище, където се говори конкретно за потребителите, особено по отделните изменения, както казах е, тук, е, различни въпроси бяха поставени от депутатите. Подкрепям тези, които се отнасят до конкуренцията и до нашите компетенции на ИМКО. Но трудно е да подкрепим тези, които се отнасят до други законодателни области. Ще спомена само няколко. Изменение 31 на господин Живан за държавната помощ и индустриална политика. Това, което ме смущава, че в Имко ние се разбрахме да не засягаме въпроса с държавната помощи имам какво да кажа и по държавните помощи е, и съм сигурна, че и други групи също е, ще го направят. Това, което ме смущава по изменението е такова, може би комисията тук ще даде мнението си, е, това, което ме смущава е това, че се казва, че конкурентната политика не трябва да вреди на индустриалната политика предвид на това, че ние имаме една политика за, по конкуренцията, която е от съществено значение за функционирането на е, единния пазар, но нямаме обща европейска индустриална политика, затова се е, питам дали това ще подкопае сериозно е, вътрешния пазар. Друго, друг е, въпрос. Е, по принцип се казва, че картелите е, имат право да е, е, именно глобата е, на картели за нарушаване на законите са вредът на индустрията. Сега друг въпрос е цифровия отрасъл, основните права. Това не са въпроси свързани с конкуренцията. Отнасят се до други области на законодателството и затова предлагам в това становище те да, да не се занимаваме с тях. 25 по прозрачността. Тук ще се гласува разделно, но ролята на, де, на Генерална дирекция конкуренция като отделен конкурентен орган за конкуренцията е различна от ролята на комисията като цяло, тъй като, разбира се, комисията е, трябва да спазва всички изисквания за прозрачност, но в случая на картелиране или други а, а, е, мерки за защита на конкуренцията трябва да има известна а, секретност. В противен случай е невъзможно да се посочат картелите, ако всичко е на повърхността и видимо. Така че не подкрепям това. Колкото до изменение 30 на господин Дейон, е, ние свързахме се с Европейската комисия за допълнителна информация по въпроса. Изглежда те не са получили никакво оплакване, е, тъй като положението е доста, ситуация е доста конкретна, мисля, че може да се постави като в устно, устен въпрос или писмен въпрос до Европейската комисия. Знае, че всички е, депутати имат различни приоритети, е, но мисля, че можем да постигнем резултат, който е добре насочен и е, е, отразява нашата основна загриженост за вътрешния пазар и политиката по отношение на потребителите, така че това е, становище да бъде взето преди и от докладчика е, на ЕКОН, по ЕКОН. Очаквам да чуя какво мислят колегите по въпроса. Благодаря. Благодаря. Е, Андре Шлап е, е докладчика Сянка за НП. Благодаря. Първо благодаря на колегата за наистина конструктивната и добра съвместна работа е, с цел да постигнем до обща позиция. Така каква, както е изложена сега, е добра. Е, ня... Мисля, че е добре да се направят някои допълнения, е, устни допълнения, е, така че както каза, се каза за а, а, разделното гласуване, за да има, се постигне съответния неутралитет, а, колкото до а, някои изменения, те няма да подобрят текста, само ще доведат до... А, ще внесат допълнителна неяснота. Е, колкото предложените изменения, те са добри по компромис 3. Е, смятам, че по принцип ние всички още в е, резолюцията се противоставихме. Докладчик цата в сянка от социалисти, социал-демократи не не бе склонна на разделно гласуване по колективните е, жалби е, е, колкото до е, общите действия по е, е, щетите нанасени от картелирането, е, ако гласуваме е, разделно, аз лично нямам проблем по това. Е, Колкото за е, Център за европейските защита на потребителя, е, мисля, че е, тази тема, както и тази за неутралитета, изискват разделно гласуване. В крайна сметка, мисля, че добър резултат ще постигнем по това. Моето желание, госпожо председател, е сега да не отваряме котията на Пандора, да проведем гласуването и да видим след това как ще се развият нещата своевременно всички всичко да ще си дойде на мястото. Благодаря. Да, Люси Андерсън от социалисти демократи социал-демократи. Благодаря за отличната работа по всички тези въпроси с компромисите и за много полезните срещи, които проведахме преди коледа. Колкото до подкрепата на социал-демократи, не можем да подкрепим по принцип компромиси 3, 4 и 7 е, приехме, е, с, е, приехме актуализирания текст по компромис 5, работихме всички много опорито, особено по критерия за социално, екологично и новаторски подход наистина колегите всички бяха много склонни към компромис в това отношение. Както каза господин Шваб, ние подкрепяме предложението за разделно гласуване по компромис 1 макар да е, смятаме, че текстът е много важен, и сме благодарни на госпожа, на госпожа, госпожа Кала за компромисното е, ние текст по е, неутралитета на мрежата. Е, смятаме, че ако даде, направим компромис, не би трябвало да гласуваме допълнително. Но е, въпреки това ни бе е, казано, че можем да имаме разделно гласуване, особено по въпроса с е, груповите жалби и е, вече е, работата върви в това отношение и в е, контекста на Европейския съюз подхода не е, е наказателен, а просто да се насърчи наличността в държавите членки. Тоест това не, не влиза в противоречие с това, което правят държавите членки. Но понеже е, принцип е много важен в е, рамките на кампании, е, сме готови на компромис, но ако не успеем, бихме искали да се гласува просто за да влезе това в протоколите, без разбира се да е, бъдем некооперативни по целия процес. Колкото до компромис 2, ние не правим препратка към хартата за основните права на Европейския съюз. Това е някакси по-скоро за така добро стопанистване на, на, на, е, в работата ни, но ако не се постигне компромис, предпочитаме разделно гласуване. Ако имате и други... Е, ако помислим допълнително по въпроса, мисля, че е, няма да е излишно. Благодаря. Sorry, I also should have said we support the... Забравих да кажа, че ние подкрепяме изменение 30, внесено от ГОЕ е, на господин Дион. Can I remind members that... Да припомня на е, членовете на парламента, че компромисните изменения изискват подкрепата на повече от една група. Възможно е да имаме повече от едно компромисни изменение по една и съща тема. Е, и след като е, се внесе компромисно изменение, не е възможно след това да се добавя друга част е, към вече внесеното от една група, освен ако не стане това по устен, устно по време на гласуването. Това винаги се допуска. Но ако друг е, член на комисията се е, възрази срещу е, приемането на устно извинение, то по него няма да се гласува. Винаги е възможно също така група, която не участва в компромиса, да поиска текст от е, раздел, разделяне на текста в друг, компромиса на друга група. Тоест, ако две или три групи или четири се съгласят е, на компромис и някоя друга, друга група желая да изтегли нещо, това може да стане чрез разделно гласуване. Така че всички тези неща са възможни при компромисите, при положение, че е, има съгласието на повече от една група сега различни процедури в различните комисии се възприемат, но мисля, че това е най-простичкият начин да се обясни процедурата и ще помоля членовете да имат търпение утре. Е, е, наистина списъка за гласуване е доста сложен и ще, отнес, е, ще отнеме доста време. Сега ECR е, е, Маркъс. Благодаря е, на колегата докладчик за отлично свършената работа която до голяма степен ние подкрепяме. Общо взето, при тези не беше много лесна задачата ни и не беше никак очевидно в началото, че ще стигнем до толкова компромиси. Като СЕАР ние подкрепяме компромис едно е, във всички случаи с е, разделно гласуване по мрежовия неутралитет. Подкрепяме компромис 2 и 3 и особено сме доволни, че тук ясно се казва, е, че отново се поставя ударението върху малки и средни предприятия, които често биват забравени Подкрепихме компромис 4, 6 и 7 Имахме известен проблем с предложението за компромис по 5 пето предложение, където имаше различни мнения, имаше разлика в позициите на госпожа Калас и НЕП, но общо взето пред нас е един доклад, който взема предвид и потребителя, се грижи за защита на потребителя, пък и свободата, свободния вътрешен пазар също е отчетен и защитен. Благодаря. Зелените, моля. Благодаря. Първо да благодаря и аз на докладчика за добре свършената работа. Общо взето е, приемаме повече от компромисните текстове, с, извинение, с изключение на е, споменаването на прозрачността, което ще се гласува отделно и компромис и 5 и 7. По тях все още имаме проблем с е, разпоредбите за обществените поръчки и е, е, препратката към реципрочността в компромис 7 се създава впечатлението, че конкуренцията помага за целите на, на целите за устойчивост. Тук имаме известни съмнения, но общо взето работата до тук е свършена. Добре, ще видим как ще излежат вече окончателните текстове, но благодаря много за работата, която сте внесли. Ернестянг, Зелените. Е, благодаря, госпожо председател. Мисля, че благодаря на докладчика, е, защото вече, както казах преди време, казахме, че можем да приемем повече от компромисните предложения, освен седмо, където имаме различно мнение, се разминаваме по е, енергийния сектор и е, не виждаме смисъла на е, повече, където искаме да се влегне смисъла на конкуренцията в тази област. По компромисно изменение едно помолих докладчика да добави малко повече от текста за изменение 22 към 21, защото в момента не е ясно, че това, което искаме да кажем, е достатъчен брой е, участници на пазара е, в е, становището на Шваб в миналото е засяган същия въпрос преди няколко години и е важно да има достатъчен брой участници на пазара, за да има лоялна конкуренция. Това не е да се оста... просто е, една отворена врата, но понякога наистина на практика е, е, конкуренция конкуренция не разследва добре случаите. Има възможност да се влезе в пазара, в даден пазар, където на практика има три играча, три участника, които си разделят помежду си пазара. Е Добре е да не влезат и други. Така че смятам, че трябва да се създаде възможности на малки и средни предприятия да влезат на пазара. Така че ако ние няма да блокираме а, компромис а, по едно, но не смятаме, че изменение 22 е обхванато от тези компромисни, така че искаме отделно гласуване по нашето изменение като допълнение към компромиса. Колкото до изменение 30 и другите въпроси, които тук засегнахме, Ние работим независимо, но така или иначе съвместно. Важно е Важно е, че а, а, сектора на търговия на дребно е важен за нас. Ако поискаме а, представители на този сектор а, е, independent Retail е, да дадат становище. Е, това може да стане чрез GD Competition, конкуренция. Комисията би трябвало да разгледа това положение. Аз ще нахвърля бързо един текст, който изяснява какво точно имам предвид, защото сегашният текст на 30-то изменение може да бъде подобрено. Е, и тогава текстът ще звучи призовава комисията да разгледа ситуацията с независимите търговци на дребно, които имат възможност да работят заедно при съществуващите закони за конкуренцията, ако поддържат известни диференциации в е, е, цените на техните в техните магазини и да се, би трябвало да се гласува също и за електронната търговия, където диференциация в цените не може твърде лесно да се поддържа. Тоест много важно е да можем да използваме e-commerce е, и е, бихме, е, би трябвало да помолим комисията да разгледа това, защото в противен случай това ще е бариера към търговците на дребно и в никакъв случай те няма да могат да се възползват от цифровия пазар. Още двама оратори са записани. На първо място госпожа Анна Мария Кораца Билт. Благодаря. Подкрепям това становище с цялото си сърце. Благодаря на госпожа Калас наистина е обикновено националните органи, работещи в областта на конкуренцията, като че ли разбравят, че трябва да се изпълняват тези принципи на вътрешния пазар, така че е много важно да се има предвид всичко това. Що се отнася до въпроса с вертикалната конкуренция, която не позволява на малките и средни предприятия и на независимите търговци да продават съвместно онлайн, казаното от господин Де Йонг. Да, това е проблем, защото ние не отчитаме цифровизацията, която е факт в областта на търговията на дребно. Затова моля за подкрепа за моето изменение. Необходимостта политиката в областта на конкуренцията да отчита новите методи на продажба онлайн, например сравняване на цените, платформи, размери и проче. Това следва да се има предвид, според мен. Благодаря ви.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 Благодаря и на докладчиците, на докладчиките благодаря за компро, готовността за компромис и моля за подкрепа на част от предложението, а именно 68 извинение. Заедно с Андерсън го из, е, съставихме и по разбираеми причини не се стигна до компромисни изменения. Това е реакция на е, писмо на комисията от август миналата година за, което беше насочено към рентакар службите и съответните опасност от дискриминиране там, когато става дума за резервиране онлайн и наймане на кола би трябвало. Говорихме с отдаващите коли под найем онлайн но наистина тук не са изпълнени така наречените обективни критерии. Заедно с моите колеги ние искахме да проверим как стоят нещата точно и е, ние резервирахме от различни места една и съща кола и трябва да потвърда, че наистина такава разлика в цената съществува. Е, в зависимост от това в коя кола, от коя кола се резервира колата. Това се отнася не само за брюкселското летище, е, има не само ценови разлики, а и разлики в е, условията на наемане които не отговарят на единния пазар и е, принципите на единния пазар, така че комисия трябва да анализира подобни практики и моля е, отново да подкрепим е, и да подкрепите това предложение за изменение 68. Благодаря. Благодаря. Ще давам сега думата на докладчика. Зная, че тя иска е, да коментира някои аспекти. Движим се в графика си. Имате думата. Да, благодаря. Благодаря за всички изказвания, благодаря извърш... за извършената работа. И сега само няколко са аспектите, на които искам да се спра. Първо, по отношение на колективните марки за защита. Както вече бе споменато, достъпа до правосъдието шести компромис това всъщност е само е, един от инструментите, с които може да се подобри достъпа до е, е, правосъдие. Имам предвид колективните марки за защита. какво се има предвид. Тук най-важното е достъпа до правосъдие. В крайна сметка, устно изменение може да се направи според мен. А, ако председателката се съгласи по този въпрос. По-нататък въпросът свързан с 300 изменение. Информацията, която получихме от комисията е, че е, не са поступили за жалби. Това не означава, че е, никой не се е обръщал към комисията и че не е имало оплаквания, но това е информацията, която ние получихме. И ние бихме желали да се променят е, е, правилата по ценообразуването, имайки предвид конкретните обстоятелства търговецът на дребно, който продава както на стопански обект, така и в онлайн онлайн а, среда, не трябва да стане жертва на ограничена конкуренция. Трябва да се приложи справедлива конкуренция както онлайн, така и офлайн. Но може би комисията би могла да засегне този въпрос по-подробно. По-нататък. значимостта на необходимия е, достатъчен брой на участници на пазара. Господин Де Йонг също засегна този проблем. Според нас, компромиса едно обхваща този въпрос, имайки предвид, че е, отворената форма на интернет позволява е, навлизането на пазара. Това е свързано и с въпроса, свързан за неутралност на мрежата – стандартите, нормите, оперативната съвместимост. Всичко това означава, че новопоявяващите се търговци могат спокойно да влязат на пазара. Той е отворен. Що се отнася до наймането на коли? Мисля, че този въпрос е твърде конкретен за нашето становище, въпреки, че наистина е проблем, на който трябва да се обърне внимание от страна на комисията. А, с това страновище се сблъсквам с следните проблеми. Някои са областите, в които се засяга въпроса, свързан с конкуренцията. И ако започнем да споменаваме а, едно от тях, тогава трябва да разгледаме и останалите. И така, в крайна сметка, становището ще се удължи значително. А пък, освен това, може би няма да може да влезе в доклада на а, комисията а, по економически въпроси, защото в крайна сметка това са проблеми свързани конкретно с нашата компетентност. Благодаря толкова от мен. Благодаря на докладчика за това, че наистина ни въведохте в един много сложен проблем, а именно разбирането на а, политиката в областта на конкурентноспособността и начина по който парламентът наистина може да подготви своя доклад, без, разбира се, да подкопае компетентността на органите по конкурентноспособност. Отличната е ви работа за подготовката на компромисите също би трябвало да бъде поздравена. Наистина много е важно също така да работим в рамките и на нашия мандат като комисия. Е, докладчиците в Сянка също много добре са се справили. Много благодаря. Наистина много сложно, иначе щеше да бъде работата ни утре, а сега е упростена нашата задача. Е, отново напомня ви, че днес в 16 часа е крайния срок за внасяне на компромисите, ако разбира се желаете в писмен вид тези компромиси да бъдат предложени пред останалите колеги, за да могат да ги гледат по време на гласуването. Разбира се, могат да бъдат направени и промени в последния момент. До тук е, ясно ли е това, което казах? Да, заповядайте, Калас. Само още нещо пропуснах да кажа. Що се отнася до казаното от изменението, господин Жован? Може би и аз ще направя устно изменение, малко да посмекча, може би, текста, казвайки, че Политиката в областта на конкурентно способността не трябва да възпрепятства развитието на економическа политика в областта на а, който и да е отрасъл в Европейския съюз и Европейският съюз трябва да зададе рамката за това да могат да възникнат глобални лидери на пазара. Може би в този смисъл, в този дух ще предложа формулировка. Що се отнася до найема на автомобили, това вече е нещо различно и отделно. Благодаря. Can I remind... Председателката, напомням на всички вас, че колкото повече, разбира се, отбележите вашето намерение за устни изменения, толкова по-възможно е да получите подкрепа. Ако в последния момент се появи устно изменение, по-малка е вероятността то да се радва на подкрепа. А, разбира се, по-добре е да може да се прочете по-рано, вечерта поне, да се обмисли и така че е, за новите членове на комисията искам да насоча вниманието ви към наистина сложното естество на този доклад. Много ви благодаря още веднъж за работата. И така продължаваме към следващия доклад. Госпожа Илдиго Гал Пелц, е, председателската се извинява за произнасянето на името. Е, моля да ме извините. И така, управление на единния пазар в рамките на европейския семестър. Давам думата на докладчицата. Е, а, а за да а, разгледа компромисните предложения и предложените за изменения. След това на докладчиците в Сянка ще дам думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Колеги, е, колеги. Благодаря, колеги. Най-напред искам да благодаря на докладчиците в Сянка за а, оказаната помощ. Благодаря на секретарията също за чудесно свършената работа и за помощта, която ми беше оказана. Компромисните изменения наистина събраха много е, е, гласове. И целта на този доклад е, че вътрешния пазар трябва да се интересува, разбира се, от е, основните насоки на развитието. Ние припомнихме тези цели в измен... компромисните изменения. Ние искаме да разполагаме с ефикасни инструменти, за да може единият пазар да бъде наистина в служба на гражданите на европейските предприятия. Искам само да припомня някои неща. През декември очаквахме с нетърпение годишното проучване за растежа, което се представя от Европейската комисия. Очакваме също и един друг документ от комисията по интегрирането на пазара, но тези документи така и не пристигнаха, което е много жалко защото особено последният можеше да осветли до голяма степен нещата, свързани с растежа. Така че може да изразим само съжаление, че такъв документ не се появи. ще, от 167 до 168 ще гласуваме блок, защото този текст е свързан с проучването на растежа, което се обнародва всяка година и политическите групи всички се изказват. Сега проблемите са едни и същи, но все пак има една поредица от компромисни предложения, изменения и въпреки някои различия във вижданията, представяме така, идеи за това, което може да се направи в един текст, консолидиран текст. Но искам все пак да се спра на тези компромисни изменения и да кажа няколко думи във връзка с тях. Госпожо председател, ще имам нужда от подкрепа за компромис номер 7, предложение номер 7, където става дума за Европейската комисия и се казва, че на този сайт трябва да има специфични препоръки към страните, към парламентите. Е, защото считаме, че специфичните препоръки за страните трябва да бъдат представени по различен начин. Знаем, че членовете на националните парламенти идват тук при нас, но е, бихме искали Европейската комисия да може също да представи препоръки, които да са специфични за всяка страна, пред националните парламенти. Тъй, че така както стоят нещата в момента, установяваме, че само 10% от тези специфични препоръки е, се биват последвани от някакъв ефект. И ако искаме да бъдем сериозни, считаме, че тези препоръки са необходими и ще трябва националните депутати да се произнасят членовете на националните парламенти. Това ми изглежда абсолютно неизбежно и поне ще бъде много-много полезно и което ще улесни също приложението на специфичните препоръки в различните страни. И така националните парламенти ще могат да осъзнаят ролята, която могат да играят. Това е седмо компромисно предложение. Предполагам се, надявам се да бъде подкрепено. Друго изменение, на което искам да се спра, това е номер 15 Бих искал да направя едно предложение, ако ми разрешите, ако ми разрешите е, във връзка с е, промяна и добавка към текста. В този текст става дума за потребителите, за чувствителните потребители. Искам да кажа не especially valuable consumers, а да кажем по-скоро including valuable consumers. Защото е, чувствителните, уязвимите потребители са една сериозна група, но не са всички. И тук не се говори по подходящия начин, а трябва да посочим, че става дума за една група, между други, потребители. И накрая аз искам да кажа, че съм много доволна, че в е, комисията ИМКО след Комисията ИМКО участва на междупарламентарната сесия. Мисля, че това е добра. Я искам да ви благодаря, госпожо председател. Това е което исках да кажа за момента. Сега, ако има, разбира се, предложения и въпроси от другите колеги, са на разположение. Благодаря. Благодаря. И сега, господин Готиери, имате думата. Благодаря. И аз благодаря на докладчика за чудесната работа. Това е работа, която трябва няколко месеца. Искахме доклада да бъде полезен за този европейски семестър, да въведем един механизъм за съгласуване на политиките, което да ни приближи до е, целите, на, е, които са набелязани за разумен растеж, заетост, Нашата цел всъщност е да развием вътрешния пазар. Тъй, че аз също искам да се върна на, на седмо компромисно изменение, което е много важно, защото за този момент европейският семестър не се е доказа и всъщност създадохме механизъм, който имаше потенциал, е, въведохме инструменти за съгласуване между различните институции, но като че ли много се съсредоточихме върху координирането им и пропуснахме някои елементи, е, съгласуването с между Европейския парламент и националните парламенти е, с цел е, даване по-голяма сигурност на пазара. Така, ако от началото на кризата си бяхме организирали по-добре, ако бяхме взели мерки за да развием вътрешния пазар и да избегнем разни пречки, щяхме да осигурим много повече заетост и много повече растеж. И това ще, ще да бъде е, новия економически модел. Така че това изменение е много важно и трябва националните парламенти да участват, те самите да окажат натиск върху пазара, за да може това нещо да бъде осъществено. Съгласен съм и с тези 22 предложения за компромисни предложения, които е, са направени от различни групи. Единия пазар, е, стълб на развитието. Да, е, говорихме по, поставяме в, в, в, поставяме е, е, отстъплението, което отбелязахме преди известно време, аз съм щастлив, че се поставя дарението върху единия пазар и че не трябва да се губи от погледа е, основните неща. Разбира се, комисията още не е представила доклада за интегрирането на общия пазар, но съм много доволен от компромисен текст номер 1, където става дума да се постави край на покъсването на единия пазар. Говорим за нарушаване на равновесие, говорим, че трябва да се преустанови това в економическата сфера, но също и в социалната и екологичната сфери. Една много важна част, ние говорим за единия пазар в областта на цифровите технологии и е, казваме, че трябва да се внимава, достъпа да бъде за всички, да се постави край на неравностите, които съществуват по социални и географски причини и трябва новия план на Юнкер за инвестициите да се съсредоточи върху всички мерки, които могат да помогнат за възникването на един цифров пазар, 4G и 5G. Това са альтернативни пазари, но ние въпросът е да се осигури конкурентна способност, засилване на капацитета на предприятията, да се помогне и заедостта. Така че не трябва да загубим от поглед и значението на защитата на потребителите и най-вече най-уязвимите, като става дума за финансовите служби. Има много сериозна дезинформация, гражданите не са добре защитени в този сектор трябва да поставим ударението върху свободното движение на стоки и в този контекст постигнахме компромис и не беше много лесно относно търговските споразумения, които трябва да бъдат мотор на економическото развитие, без да ощетяват вътрешния пазар, без да го накърняват, без да, спаз, да падат социалните стандарти. И най-накрая искам да благодаря на докладчикът който е направил много усилия за да защити политическите приоритети на нашата група, борба срещу злоупотребата, избягване на данъчното облагане, развитие на е, единия енергиен пазар. Това трябва да се направи, защото ако искаме да намерим е, разходите и да може нашата економика да бъде по- конкурентоспособна, без, разбира се, да спазват, да падат заплатите и стандартите, социалните стандарти. Много сме доволни от текста. Благодарим на докладчика и, и на докладчика всяка за доброто е, желание да го направят. Всички ние успяхме да изготвим един полезен, силен, стабилен доклад, който предава ясни послания на Европейската комисия. Благодаря. Благодаря. Аз съм докладчик Сянка от Айкара. Благодаря на докладчика за това, че включихте редица предложения, които ние направихме в способността, заедостта, цифровата програма, инвестициите. Всичко това е изключително важно, за да може Европа отново да заработи. Това е важно и за единния пазар, за да има успех в онези области, в които наистина бихме желали да видим по-силно развитие на европейската економика е, подкрепя трето, четвърто, шесто, осмо, единайсто, тринайсто, осемнайсто, двайсто и двайсто и първо е, изменения съответно. Много са, както виждате. Там, където имаме малко повече трудности и също така докладчика засегна, е номер 7. При седмо, последната му част по-конкретно – Изключително деликатен е този а, въпрос в а, шестопакета, там където се разглеждат компетентностите на държавите членки и техните правителства в противовес на Европейския парламент. И наистина това е самата сърцевина на а, шесте акта. Националните министри са на мнение, че трябва да се отчитат пред националните си правителства. Не трябва да се изправят пред обстоятелства, по което национален министр се призовава пред Европейска парламентарна комисия, за да обяснява проблеми от национално естество. Имайки предвид, че Препоръките специфични за държавите са препоръки, те не са заповеди и понякога има а, вариации относно начина по който се взима решение да се следва конкретен проблем, дали да се спазва препоръката или не, трябва да се има предвид. Така че, ако ще изменим текста, понякога е полезно наистина в английски язик да се извърши редакция, така че в крайна сметка всяко представителство, свързано с Европейския парламент, което се прави от председателството на съвета. Днес след обед латвийското председателство ще бъде представено пред нас. Тогава ние всъщност да премахваме този елемент деликатен и чувствителен, за да можем да стъпим наистина на компетентността на националните парламенти и държавите членки. Ще направя едно окончателно предложение за текста. Частта, който вие предлагате в края Що се отнася да се опитаме да дадем възможност на комисията да води диалог с държавите членки? Преди съвета да одобри специфичните препоръки. Може би това би помогнало, но също така може би ще е, трябва насърчим държавата членка. Тоест малко по-категорично да е, формулираме е, текста, защото тези препоръки са изключително деликатен въпрос особено когато искаме да гарантираме а, тези препоръки да бъдат в крайна сметка изпълнявани във вътрешния пазар, т.е. да гледаме позитивно на всичко това. Така че, може би, малко повече моркови, по-малко пръчка да има в това, което предполагаме. Така че, може би, малко просто нюанса да променим. Е, на текста в английски язик, предлагам аз. И сега, що се отнася до това, което разискахме по предишния доклад, е, а именно е, работни места в противовес на качествени работни места. Естествено, че искаме да бъдат качествени, обаче как ще дефинираме отговорността на държавите членки в тази област? Така че някои други групи предлагаха наистина да направим нужното, да оставим в рамките на нашия мандат и да се откажем от тази дума. Подкрепяме инвестиционния план и стратегията за увеличаване на инвестиции от частния пазар – Подкрепвам първата част от девето компромисно предложение, но втората част може от нас да се прочете по различен начин. Тоест, като един вид нареждане на държавите членки, какво да правят с техните бюджети, не можем да го подкрепим. Що се отнася до данъчното координиране? Е, повечето от, този текст мога да приема. Що се отнася до координиране на прозрачност, трудничество и избягване на отбягване на плащане на данъци и така така нататък. Ние подкрепяме всичко това. Но що се отнася до данъчното хармонизиране, това е проблем, който моята група не подкрепя. Много е отново чувствителна темата. Предложение към комисията още едно, като комисия и координатори. Съжаляваме, че е, е няма доклад по интеграцията на единия пазар тази година. Когато чета този доклад, по-скоро става дума за прилагане в изпълнение и това, разбира се, е ключев приоритет на нашата комисия и на моята политическа група, а също и на комисията. Така че се чудя дали доклада има правилното заглавие. Дали не става въпрос за доклад за изпълнение на единния пазар, нали? За това, като че ли става дума, когато го четем. И може би това ще ни помогне, ако по-целенасочено да го четем, а ако действително носи под това заглавие. Много от представителите на комисията непрекъснато говорят за изпълнение, изпълнение, вечно в изпълнение на а, вътрешния пазар. Много благодаря. Тони Thank you. Thank you, Vicky. Благодаря, госпожа Галпелс, госпожа докладчик, за отлично свършената работа по компромисите. Мисля, че парламента е, отправя е, много ясно послание. Управлението на единия пазар трябва да се подобри, като се изгради един, стълба на единия пазар в европейския семестър. Особено съм доволен от е, компромисното изменение 7, макар че предстои все още работа за насърчаване и така нататък, но мисля, че можем да се споразумеем. Важно е да стигнем до едно общо становище и мисля, че ще, стане, ще се получи. Обеден съм, че е, CSR е трябва да. Е, е, националните парламенти трябва да. да има чувство за собственост върху е, конкретните препоръки и комисията би трябвало наистина да представи тези препоръки в националните парламенти. Е, те трябва да бъдат представени е, в, националните парламенти преди да бъдат приети. Благодаря ви и чакам да се е, стигне до окончателно съгласие по текстовете. Паскал, Дюран. Паскал Дюран. Благодаря, госпожо председател. Имам е, три минути, така че се опитам да бъда много бърз, за да най-напред да благодаря на докладчика за чудесната работа, за това, че е взел под внимание основното от е, предложенията, които бяха направени. Това е много работа. 22 изменения са доста много. И като се казва, че зелените са напълно съгласни и доволни от този доклад и от работата, която е извършена. Така че аз го подчертавам съвсем набързо. Може би няма да се съгласа с всички доклади, които са представени днес. Но една точка, вярно е, че ние имаме проблем с препоръките към държавите. Това е по член 7, изменение 7. Може би нямаме същите трудности, като тези, за които говори Вики, може би не по същите причини, но съм съгласен с това, което каза и че трябва да се намери малко по-гъвкава формулировка. Доволни сме, че данъчният въпрос също е разгледан. Благодарим на докладчика. Аз не съм много фен на данъчна хармонизация. Мисля, че няма да стане веднага да стане една федерална Европа, но сближаването е все пак е необходимо усилие, до толкова доколкото национализирането на данъчните въпроси води до това, което става, например, в Люксембург с данъчния дъмпинг, с непреките помощи, държавни помощи към някои големи предприятия, срещу всички принципи, които управляват нашата Европа. Така че глобално това са двете забележки, които бих направил. Най-напред да благодаря. И второ, за да кажа, че с изключение на тези две изменения, по които може би ще съгласим след някои изменения, ние ще гласуваме този доклад. Благодаря. Други има ли? господин Дион. Извинете. Благодаря, Вики. Обикновено, казвал съм го и преди редът е, го и е, да говорят след Екара и Алде. Е, извинявайте, грешката е моя. Извинявам се, че по няколко случая е, списъка не беше е, коректно съставен, но вината е изцяло моя. Благодаря. Е, може би това е добра, така, добър увод, защото това беше много доклад, е, много труден доклад за мен. Аз твърдо е, отстоявам правилата на единия пазар и прилагането им е, и приветствам факта, че сега обръщаме повече внимание на, на прилагането, изпълнението и търсим начин да бъде гарантирано Второ, срещите с докладчиците, трябва да кажа, бяха, срещите с, срещите с докладчицата бяха много продуктивни. Тя няколко компромиса, стигнахме няколко компромиса и тя ги подкрепи. Сега няколко въпроса ви, ви изникват обикновено от една страна. Това е социалното измерение. От друга страна, е, въздействието на единия пазар е, върху е, работещите на пазара и от друга страна много внимаваме, обръщам особено внимание на обществените услуги. Двата аспекта, според мен, не се споменават в този доклад по начин, по който е, бихме искали ние. Например, ако говорим, ако е, поискахме е, оценка на социалното въздействие, което председателя на комисията Юнкер обеща, това обаче не е отразено в доклада. Е, виждаме е, допълнителни ходове в е, енергийния сектор, дори в транспорт. Ние имахме, водим диалог с комисията и ги предупреждаваме, че там трябва да се внимава, като се въвежда конкуренция там, където има друг вид правила. Така че, общо взето, тук е трудността. От една страна, даваме да се разбере, че ние подкрепяме тенденцията и желанието, особено на комисията ИМКО, да се прилагат на правилата на вътрешния пазар коректно от всички държави членки. От друга страна обаче е определено в този доклад липсват елементи, тъй като той е различен от предишните. В предишните просто казвахме, трябва да прилагаме е, това, да изпълняваме това, за което сме се съгласили. А сега е, този доклад изисква да гледаме малко, да хвърлим поглед по-напред е, и това от тук из... проистичат някои трудности. Благодаря. Други? Анна Мария. Анна Мария Крац. Е, първо, е, толкова съм доволна, че в крайна сметка единия пазар се превърна в един от стълбовете на европейския семестър. При предишния мандат се борихме за това, така че подкрепям до голяма степен степен доклада на госпожа Пелц, е, Той е, наистина поставя вярно ударението върху изпълнението, прилагането. Е, сега, искам да кажа, че ударението върху изпълнение на директивата за услугите което е отразено в доклада, е много важно нещо, защото когато говорим, е, е, е, това са повечето от конкретните препоръки за държавите членки са тук и комисията наистина би трябвало да открива кой прилага и кой не, но Малкъм, добре дошъл, Малкъм Хамбър, е, Харпър, е, току-що се присъедини към нас. Извинете, че трябваше по този начин да го приветствам. Сега по въпроса за е, изменение 7 Лични мнения. Има, разбира се, ако докладчика ми позволи да излеза с предложение. Според мен основната отговорност е комисията отговаря за това проследяване на изпълнението по, по смисъла на договорите. Но разбира се, не искахме това да бъде още по-ефективно. И затова приветстваме идеята, защото това е част от това, което търсим по тясно взаимодействие с националните парламенти. Не виждам проблем да, е, да каним националните парламенти. Те, ако искат, могат да присъстват, ако искат, не, но така ние им даваме възможност да участват в е, е, свободна дискусия по въпроси, които засягат тях. Е, и мисля, че предложението държавите членки чрез председателството да говорят а, е, а, е, с нас, може би от институционална гледна точка е най-добрият начин. Е, е, по този начин ще можем да кажем на председателството, вижте, тази, е, това председателство не изпълнява директивата на услугите и вече съвета трябва да се справя с този проблем. И ако докладчик желая да помисли по това предложение, аз мисля, че то заслужава внимание. Да говорим чрез съвета е, е, председателство на съвета. И сега да не говорим за compliance на английски, е, защото всички знаем за какво става дума. Да не говорим за non-compliance, на изпълнение, за да не разстройваме, да не дразим държавите членки, по-скоро да говорим за напредък. Имаме ли други коментари? Докладчика отново. Благодаря. Радвам се, че всички се разбрахме, че вътрешния пазар трябва да бъде един от стълбовете на европейския семестър. Това беше нашата отправна точка и в това е, тук се опитваме да в това отношение е, се стараем да направим добър доклад. Е, компромисно предложение 7, както и преди, смятам, че е ключов компромис в този доклад и според мен последното предложение е добра отправна точка. Председателката предложи същото. Така че бих искал да помоля е, ЕКР да предложи компромисно решение за е, предложение 7, след което ще го обсъдим. Бих искал този компромис да се е, подкрепи, да бъде подкрепен от всички групи. Може би е въпрос на фразеология, на, на, на, на на е, редакция Иначе е, ние всички знаем какво означават е, е, понятия като encourage, насърчавам. Смятам, че компромис 7 може да бъде приемлив за всички нас. Благодаря на всички вас за коментарите и съжалявам, че господин Дейон, който излезе от залата, не можеше да не присъства тук, за да чуе това. Докладите очевидно не могат да съдържат абсолютно всичко, но имаме възможност в процеса да наблегна на някои аспекти допълнително. Благодаря много. Отново 4 часа днес е обед е крайния срок за всякакви компромисни е, предложения за изменения могат да бъдат е, прияти вашите предложения и е, в последния момент, но колкото по-рано ги даде, толкова по-рано има вероятност те да получат подкрепа. И така, следващата точка в дневния ред е въпросът с е, защитата на неразкрита информация и информация е, е, за бизнесите, търговска тайна, незаконно разкриване и ползване на информация. Докладчика е госпожа Коми. Бих искал да приветствам бившия председател на комисията. Трябва да обясна, група студенти следят работата ни е, онлайн по веб стриминга и следят нашата работа. Това е интересен експеримент. Надявам се е, той да допринесе за по-голямата прозрачност е, е, в работата на Европейския парламент. Ако аз напусна по средата на заседанието, това ще, то трябва да отида да се присъда към китайска делегация. Моя посланник представлява. Ще се наложи да излезе, но ще се върна отново. И така, сега докладчика. Е, докладчика госпожа Лара Коми. Благодаря, госпожо председател. Поздравление на председателя Аба за нашето сътрудничество в последните пет години. Сега по въпроса, който разглеждахме в предишния мандат е, и официалното е, представане на проекто е, Становището по търговската тайна. Виждаме какво предлага ИМКО по някои аспекти, свързани с вътрешния пазар и защита на потребителя. Това се отнася и към бихме искали да е, подобрим е, работата на европейските фирми в това отношение, е, като върнем особено внимание на малките и средни предприятия. Говореше се за Силикон Вали, за клъстър, за Бостън. Ние, европейците, не можем да останем назад. Трябва да имаме най-подходящите стандарти, най- добрите, за да позволим на нашите предприятия, които инвестират и които работят, за да засилят знанията си и иновацията в вътрешния пазар. Трябва да имаме позиция на лидер на световния пазар в областта на науката и обновленията и трябва да имаме правила, за да го направим. Това, което означава, че текста на проекта за становище, което представям днес, е основа, на която ние може да работим. Нарочно не взех под внимание някои аспекти, които след това могат да бъдат включени в текста, именно защото искам да проведем първо обмяна на мнение и ще ви представя някои допълнителни изменения, по-специално за да не се прилага директивата само за продуктите, но и за услугите. Предложението на комисията ми изглежда доста добре балансирано, дори да предпочитам съвсем обективно един по-сериозен, по-строг подход, защото има много голяма свобода на действие в една ситуация, която е свързана с търговската тайна. И не смятам, че това е най-доброто. А и комисията по вътрешни пазар има за цел да решава този проблем. Що се отнася до приложното поле, член едно? определя всъщност приложното поле на директивата, разпространение и неправомерно използване на търговските тайни. И исках да уточна принципа за минимално хармонизиране, като се посочва, че националните стандарти, които предвиждат по-голяма защита, трябва да бъдат защитени, разбира се. Е, стандартите, които са много протектор, покровителстващи, трябва да разгледаме по-подробно този въпрос. Нямам големи проблеми с, предлож... с измененията. Те върват в е, рамките на това, което е определено. Дори когато се говори за някакъв специфичен сектор, е, винаги това се включва в е, очертаните линии. Членове 3 и 4 за придобиване, използване, разпространение – законно и незаконно, както беше на миналия път, относно интересите, които са засегнати в това досие. Говори се за защита на основните права. Подчертават се правата на лицата, на потребителите, на работещите, на специалистите, професионалисти и също и на юридическите лица, предприятията. 23 и 24 съображение в преамбюла не трябва да се намалява равнището на защита, които се предвиждат от тези права. Това ще бъде отстъп от принципите. Що се отнася до хартата на основните правила на Европейския съюз и, и конвенцията, които предвиждат определеността на равнище на защита, а също и практиката на Европейския съд. Това са много важни неща. Що се отнася до точките от преамбюла, където се говори за законодателството и се говори за основните права, най-вече изразяване. И именно този, този въпрос искам да разгледам заедно с вас, защото малко ме изненадва. Основните права, които могат да бъдат подчертани в досието, са различни. И трябва да се подчертае най-вече свободите, но не трябва тези свободи да бъдат за сметка на други. Що се отнася 23 и 24 е, точка от е, преамбил, става дума за различната свобода, свобода на информация, професионална свобода, право на, е, на труд, правото на, на, на частното на частното администриране, защита на предприятията и така нататък. Правото... Извинете, аз малко отивам далече, може би, но това са все пак е, всички тези неща са важни аспекти, най-вече за нашите преговори. Така че считам, че ще е по-балансирано да се говори за механизмите за защита на основните права, като избягваме е, конкретно да говорим за свободата на е, словото, защото според мен тези права не трябва да бъдат подчертани повече от другите. И така, заключенията ще се опитам да спазвам предвиденото време. Що се отнася времето за трайност на... Исках да спазиме първоначалните срокове, които бяха твърде кратки спрямо изискването на пазара, но все пак предавам се минало от 3 до 6 години. Но това е все пак нещо, което ще предстои на преговори. М така, а за санкциите, тук е част номер 3, не смятам, че има някакви съществени проблеми. Измененията правят рамката по-твърда, по-строга. Сега преминавам към 3-те точки, по които има въпроси, които още висят. Комисията реши да следва възлагането на отговорността, като се базира на принципа на виновността. Така че може би да се вземе под внимание това, че формата на обективната отговорност е много важна. Това осигурява по-голяма защита на пазара. Но искам да чуя все пак и становището на колегите по този въпрос. Друг е, въпрос е, трябва да се зададе връзка с е, директивата за обществените поръчки, за защитата на търговското тайна. Не искам да добавям друго на този етап. Исках е, просто да поставя въпроса и да чуя вашето становище, защото целта на това досие е именно да получим колкото може по-голямо единодушие по някои въпроси, които са много деликатни, но чиято цел е хармонизиране на системата. Благодаря ви. Um, Mr. Moretti. Господин Морети е докладчик за сянка социалисти и демократи. Again, so, I'm so sorry, Sergio. Извинявайте, заповядайте. Проблема. Е, Алесандра non può essere... Благодаря. Алесандра не можа да присъства, така че аз е, замествам. И има два въпроса, които исках да подчертая тук. Най-напред ще. Това ще се отнася до информацията, която се обработва от работниците по време на работата, която извършва. Тези, които е, имат, е, които са висшестоящи, е, участват в използването на информацията, която, която е важна за предприятията, която имат стойност. Трябва да се избягва това професионално ангажиране, участие, което зависи от тяхната позиция на работния пазар, да бъде накърнено от стандартите, които не искаме да въвеждаме. Знанията и всичко, което касае работата, извършвана ежедневно, не може да бъдат подчинени на стандарти, които да пречат използването на тези важни елементи на информация на трудовия пазар. Защото ако приемем идеята, че всичко, което касае производството, услугите, информацията, всичко това е ограничено с някакъв стандарт, тези хора вече няма да имат трудов пазар. Така че да се провери обработката на информация, работата с информация е нещо конкретно, но трябва да се сложи граница между това, което се извършва, което е влиза в тяхната техните задължения от това, което, което е конкретната дейност на предприятието. Така че тази тема е много деликатна и трябва да бъде много внимателни, защото говорим за свободата на лицата и на предприятията. И втори общ въпрос. Той касае обществената администрация и връзката и с а, а, обществените поръчки. Използването на някаква информация е нещо, което променя управлението на, на правилата, които се, се предвиждат в а, тази сфера на обществените поръчки. Една обществена организация може да използва информация, която е предоставена по съответния търг. Така че смятам, че трябва да бъдем много внимателни, много търпеливи. Трябва да се опитаме да намерим някакъв начин да намерим правната несигурност, за да няма промяна на правилата, свързани с обществените поръчки и да има възможност да се използва информация в тази област от обществените администрации които носят отговорност за обществените поръчки, естествено, и които трябва да се отчитат след това пред всичките заинтересовани страни. Друга забележка, съвсем накратко, по различните теми, които бяха поставени, не бих искал да получавам допълнителни обяснения, например в изменение номер 2, където се говори за фармацевтичните продукти, които трябва да бъдат включени вече ако се упоменават тези продукти, трябва да се упоменат и други. И, и тогава е, става безкраен е, този въпрос. И не смятам, че е много полезно. Бих искал да имаме някакви формулировки, които да са, да, по, които да са по-общи. И накрая, що се отнася до е, давността, чух е, това, което беше казано. Аз си оставам убеден, че предложението на комисията, което вече е изменено от съвета, си остава най-добре. Ако се е, удължи давността, примерно 6 години, след тези 6 години се прави оценка, приблизителна оценка на стоеността на това, което което печелим. Тази оценка не може да се направи, особено за някои конкретни дейности. Така че ми се струва, че трябва да имаме съвсем кратък срок по съвсем обективни причини. Има някои дейности, където технологичният елемент е много важен или знанията са много важни. След 6 години, разбира се, оценката е различна, нещата са се променили, така че давността може да направи трудна оценката за лицето, което е претърпяло някаква щета и вреда от това. Лицето, което е причинило вредата, може да спечели, но жертвата 6 години по-късно вече няма да може в, да бъде в състояние да оцени стоеността на, на, на съответния продукт или услуга, като това да бъде надежно. Така че сроковете, които са предвидени от комисията, ми се струва, че са по-ефикасни от тези, това, което беше предложено от съвета. Благодаря. Госпожа Макларкин, екаре, заповядайте. Добър ден, колеги. Наистина, това е изключително важен аспект от стопанския живот, така че е необходимо наистина да спазваме и опазваме тези интереси. Това е много важно не само за големите субекти, но и за малките. И се надявам, че директивата ще помогне да работим в тази насока, да се подобри рамката, да се подобри сигурността така че да има минимален брой стандарти, което дават възможност за безопасна работа в рамките на единния пазар – но също така и да може да се функционира и извън рамките на Европейския съюз. Приветствам както становището, така и позицията на докладчика. Наистина необходимо е да се уточнат някои аспекти отношение на проекта на комисията. Госпожа Коми подчерта някои от тези въпроси. Първото изменение директивата трябва наистина да гарантира минимален стандарт защита. Това е изключително важно наистина за малките стопански обекти, за да могат да си извършват своята дейност и да се развиват. Разбира се, е, трябва да направим нужното, за да обхванем всички аспекти, свързани с търговската тайна, ноу-хау, е, всичко, което се случва, докато патентът вече излезе. Също в предишната обмяна на мнение по този въпрос, за нас давностния период е много важен за ЕКР и наистина виждам, че се обръща внимание на тези наши тревоги. Има какво още да се направи, що се отнася до уточняване на изискванията, така че в крайна сметка да не се изкривяват правните спорове, да не се накърнява поверителността. Има какво да се желае в тази област, така че да се гарантира защитата. Но този е, документ е, всъщност се разви от госпожа Коми в правилната посока. Thank you very much председателката. Благодаря. Госпожа Каос за Ауде. Uh, And... Благодаря. Благодаря и на докладчика за всичко това, което е, тя извърши по досието. Един общ е, коментар. Законодателство в областта на поверителността и тайността на търговската тайна ще подобри, разбира се, правилата. От една страна ще бъдат по-ясните, но по този начин ще има и единност в Европа. И тук искаме известно уточнение в становището. Имам общо едно притеснение, що се отнася до възможността държавите членки да въвеждат по-рестриктивни мерки – това е моя тревога. Комисията вече остава известна гъвкавост за държавите членки, що се отнася до процедурите но има някои аспекти, свързани с определението незаконосъобразно, също така хармонизирането на давностния период на общностно ниво. Ако искаме наистина да добавим полза за стопанските субекти, особено за малките и средни предприятели, трябва да обърнем внимание на това. Друго, що се отнася до определението, и а, е, поверителността или а, е, на данните. Тук определението става въпрос, се насочва за конкретен тип търговска тайна. Когато започнем да упоменаваме различни е, форми на търговска тайна, е, имаме предвид, че горе-долу се приближаваме към американския подход и трябва да опишем всички видове тайни. Аз не съм сигурна, че е, е, трябва да възприемем този подход. Що се отнася до хартата на основните свободи? Чуди се дали тук наистина е съотносимо в случая. Е, свободата на а, словото, например, същевременно. Вижда се, че а, докладчика е заличил упоменаването на а, свободата на а, словото в редица аспекти. Не мога да подкрепя на следващото място давностния период. Три години е твърде дълъг период, особено когато се завежда иск, съдебен иск за търговска тайна. Максималният период от 6 години е твърде дълъг период. Наистина, тук ще се накърни иноваторството в Европа. Благодаря ви. Успех по този, това досие. Thank you very much, Madam Callas. Благодаря, госпожо Калас. Дали някой от Обединена левица желая да вземе думата? В такъв случай ще дам думата на господин Паскал Дюран от Зелените. Благодаря, госпожо председател. Мой уважаем колега Дайон, Йонг си отиде и ще взема думата преди него. Благодаря. Аз е, чух е, добре и това е много важно. В този доклад имаше известен брой провокации, думата, която вие използвахте, госпожо докладчик. Ще го използвам така. Да, вие искахте всъщност да преместите линиите на един текст, който, които бяха поставени от комисията и то при много специфични условия. Защото когато този текст пристигна в жюри, което трябваше да го обсъждаме. И оставам с впечатлението, че този текст относно бизнес тайните е, целеше да защитава известен брой големи предприятия, по-специално фармацевтичните лаборатории и някои големи предприятия, които в Штатите, примерно, искат и както тук да да е, се освободят известен брой информация, които те трябва да предоставят на представителните органи на работодателите, но също така и журналистите или изобщо обществеността. Това беше един текст, който беше много опасен и чието баланс е много несигурен. И казвам несигурен от момента, в който се започне да се пипа основата, принципите на този текст, има опасност да направим нещо ужасно, т.е. да се приближим на американското право, благодаря на госпожа Калас, че го забеляза, че в Штатите, примерно, бизнес тайната е предмет на много важна юриспруденция. И, а тук ставаше дума само за фармацевтичните лаборатории, които са малко притиснати, защото новите технологии ги притискат искат си служат с тази директива. И това не е случайно, в крайна сметка. Вие казахте, госпожо, че защита на Европа е, че се опитва да изготви стандарти. Това е така. Но тези стандарти най-напред ги поставя с цел да защитава, трябва да ги защитава за, в интерес на, на, на гражданите. Европа е изградена на този баланс, необходимостта от производство и необходимостта да се осигури трайност и устойчивост, включително и в областта на социалното. Така че този текст беше текст много, много опасен, повтарям, е, като се казва, че не е необходимо да се прави позоваване на социалните права в този текст. Например, това е нещо, което ме изненадва, защото все пак е текст, който е доста ограничаващ, е, който ограничава правото на информация. Ако утре, например, в Европа започнем да се занимаваме с с, искаме да да проверим дали има всъщност химически елементи в, в, в почвените води, дали това ще бъде нарушение на тайната. И как може да се обърна към едно друго предприятие, за да каже, вие използвате продукти, които не са разрешени от европейските стандарти, например. А, така че аз бих искал наистина в рамките на дискусиите и обсъждането на измененията, аз поделям това, което каза господин Коферати, бих искал наистина в рамките на този доклад да се върнем към повече баланс и да не се крием зад а, нещо като свръхнат превара и да накърним всъщност основните права, т.е. правото на потребителите, правото на информация, правата на работещите и накрая правото да се знае как се произвеждат това, стоките, които се продават на нашия пазар. Благодаря, Паскал Дюран. Преди да дам думата на докладчика за обощание, питам се дали представителя на комисията би желал да вземе думата накратко. Uh, sorry, Thank you for giving the Благодаря. Съвсем накратко, госпожо председател. В нашето първоначално предложение ние се стремяхме към максимален баланс. Спомняте си по време на разискванията, надявам се. И в този смисъл, от гледна точка на комисията, е, балансът продължава да бъде изключително важен в такста, но си отбелязваме всичко казаното от докладчика и докладчиците в сянка. Благодаря, госпожо председател. Е, мерси Бог. Лаура, една минута. Госпожа Инфосфелис най-напред желая думата и след това ще ви дам. А, sorry, sorry. Děkuji pěkně. Děkuji pěkně, já nechci hovořit dlouze, jenom malou poznámku, mm, jak jsem to prostudoval. Благодаря, един кратък е, коментар имам. Е, аз е, получих въпрос от гледна точка на чешкото право. Ние имаме големи промени в процедурата, които не се обсъждат, защото не са толкова важни от политическа гледна точка. Но ако трябва да се транспонира тази директива в националните правни уредби, мисля, че тогава как ще се отрази това върху правото на защита на търговската тайна? Втора линия, две, е, защита от фалшиви обвинения и жалби. Не мисля, че е разумно да се предвижда такава, такава процедура. Това трябва да бъде оставено на правната система на държавите членки. И е, защото в противен случай това ще противоречи на принципите на е, гражданското право. Докладчик, имате думата. И е, лаборатори... Е, що се отнася до работещите, аз съм е, съгласен с господин Коферати, но искам да уточня, че ако един работещ придобие професионални знания, компетенции, които предоставени от предприятието. Тук става дума за нещо, което той може да отнесе със себе си, дори да смени работата. Това е съвсем ясно. Той се подкрепи от Европейския съюз посредством различни програми. Що се отнася до различните определения, като е, обществени поръчки, конкурси, търго и така нататък, аз съм съгласен, че трябва да се защитават данните. Когато анализирахме технологичния аспект, по-скоро този, който е свързан с обновлението, аз съм съгласен с вас. Има и други сектори, където си е необходимо повече време. Трябва ни, е, разбира се, контактна точка веднага и това не е невъзможно. Що се отнася до правата, последния аспект, аз включих всички права, разбира се, в моето предложение, но аз съм готова да проведем дебат или обмен на виждания по предложенията, които вие посочихте като приоритетни. За мен всички права трябва да бъдат е, е разглеждани по един и същ начин, но може да говорим, разбира се, и да изготвим документ, становище в този случай, което да бъде полезно и което да не поставя граници за предприятията, лицата, публичните, публичните администрации, които и без това има доста много работа. Така че благодаря на всички, пожелавам ви приятна работа и благодаря на всички, които се изказваха. Благодаря. Deadline... Да ви позволя, че срока за изменения към доклада е, закрила незакрити ноу-хау, търговска информация, търговски тайни срещу тяхното незаконно придобиване, използване, разкриване е 3 февруари 12 часа. Благодаря за дебата. Много беше интересно. Сега продължаваме към становище в областта на Европейската стратегия за енергийна сигурност. Основна комисия водеща е ИТРЕ. Докладчик по становище е госпожа Фелис Хюсманова, АЛТЕ. Това е първото ни разискване. Имате думата, госпожо. След това ще дам думата на докладчиците в сянка и политическите групи, които присъстват. Председател, Аргументите за необходимостта от стратегия за европейска енергийна сигурност са безспорни. Само ще припомня, че вносът на електроенергия на ден в Съюза струва над 1 милиард евро и е повече от една пета от целия внос. Ще припомня и, че немалък брой държави членки са зависими от външни източници на енергийни доставки, което създава несигурност и рискове за економиката им затова гледаме на европейската енергийна сигурност като на ключов фактор по отношение на конкурентоспособността и устойчивото развитие на европа. тя е от изключително значение за реализиране на най важните ни приоритети създаването на работни места и цялостен икономически растеж в европейския съюз. ето защо приветствам съобщението на комисията европейска стратегия за енергийна сигурност което интегрира добрите практики и научените уроци от прилагането на настоящата енергийна политика и насочва към гъвкавост и адекватност прямо променящата се международна обстановка. Стратегията ясно очертава ключа към енергийната сигурност, функциониращ вътрешен, вътрешен пазар и по-обширно сътрудничество на местно, регионално и европейско ниво, както и забавянето на търсенето на енергия. Следва да се подчертая също така, и важността на елиминирането на регулираното ценообразуване, което противоречи на някои от принципите на енергийното право на Европейския съюз, изкривява пазарите и ограничава потребителите свободно да договарят цените с доставчиците си. В становището ни фокусът е върху теми, които попадат в компетентността на нашата комисия, за да не се дублира работата по доклада на комисията ИТРЕ, в частност, становището касае пазарното наблюдение по отношение на енергоефективните продукти, пазара на енергийните услуги и стандартите на енергийната ефективност. Намирам за целесообразно да предложим и допълнение във връзка с потребителите, защото те са сред ползвателите на продукта енергийна сигурност Високото качество на енергийните услуги, които получават, правото да се сменя доставчикът на услугите и установяването на прозрачност на ценообразуването трябва неизменно да се имат предвид като последици от изпълнението на стратегията. Е, в заключение искам да изразя увереността си, че така предложената от комисията стратегия, допълнена с предложенията на комисиите в Европейския парламент, ще допринесат за ефективно функциониране на вътрешния енергиен пазар. Благодаря за вниманието. Uh, Благодаря, е, госпожо докладчик, за това за добър увод към нашата дискусия. Сега давам думата на докладчика в сянка от НП, Антонио Лопес. Имате думата. You, uh... Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Искам да благодаря на напред на колегата докладчик за чудесната работа, която току-що ни представи. Мисля, че това е едно много добър принос към вътрешния пазар и защита на потребителите. Това е един чудесен доклад. Независимо от това, има някои елементи, които трябва да почетаем, може би, по-сериозно от това становище ако използвам модерните терминологии в тук. Най-напред soft а, това е европейското законодателство в тази област и след това hardware low, т.е. инфраструктура там. Що се отнася до нормативната уредба в Европейския съюз, трябва да се подчертае, че трябва да се подчертае, че е необходимо гарантиране на приложението на третия енергиен пакет от страна на държавите членки. Трябва да действително да има вътрешен пазар на енергетиката и за тази цел има нужда от обща стратегическа рамка, която се приема от всички, която да осигурява сигурност на всички оператори, която да осигури доверието в инвеститорите. А от друга страна, що се отнася до инфраструктурите, и за да се държи сметка за това, което върши комисар Каниете, аз подчертавам а, значението на взаимните връзки. Ако Европейският съюз иска един вътрешен енергиен пазар, не може да си позволи да продължи да има това, което се наричат енергийни островчета, това, което се случва, например, с Иберийския полуостров, което ми касае, но също и Балтийските страни. Тези два региона трябва да бъдат свързани с останалата част от Европейския съюз. В Европейския съвет през октомври 2014 година, т.е. съвсем скоро, имаше един ангажимент, който беше поет да има 10% взаимовръзки до 2020 година между държавите членки и това да се увеличи за 2030 година тази цел 10% за 2020, това е само един начален етап, според мен. Необходимо е да се стигне до 15% още преди 2030. Тези връзки осигуряват на целия пазар е, конкурентоспособност, енергийна сигурност, това е което е много важно, но също така и са в полза на потребителите, които могат да имат достъп до този по- ефтина енергия. Във вашия текст, госпожо Висменова, говорите за енергийната ефективност, но аз искам да подчертая, че една енергийна политика, ефикасна енергийна политика е много важна и е необходимо Европейската комисия да подготви конкретни ясни мерки в областта на енергийната ефективност и трябва да се направят до, доста повече усилия. С това искам да кажа, че най-доброто енергийно спестяване, това е енергията, която не се използва. Тези мерки за енергийна ефективност ще бъдат от финансова помощ за предприятията и целта е да се създаде чувствителна енергийна економия е, и трябва да има, трябва, трябва да има преко държение върху създаването на заетост. Това не е само чиста идеология, това е приоритет за нас всички. Заетостта ще открием там, където има действителна връзка с малките и средните предприятия, които е, са отговорни да създават тези, тази заетост. Трябва да се въведат също и мерки за насърчаване на производството. И накрая, говори се за инвестиционния план на председателя Юнкер. В рамките на този план откриваме мерки, свързани с енергийната ефективност. И комисара Каниете също трябва да допринесе. Мисля, че е добра новина за вътрешния пазар, за европейската економика и за потребителите. Трябва да се инвестира, но също така трябва и да знаем как да инвестираме. И ще следим отблизо начина по който този фонд ще подпомогне за енергийната ефективност. И ми се иска тези въпроси, които засегнах, да ги открием в становището. Благодаря, госпожо председател. Антонио Лопес Благодаря, Антонио Лопес. Дали някой друг от ЕКР иска да вземе отношение от името на групата, защото не виждам докладчик тук. Е, имате думата. От името на ЕКР ли говорите? Окей, okay, тогава, госпожа Евелин Гелбард. Да, малко по-голяма е нашата група от ЕКР, но Мислех, че ще говорите от, е, в, в качеството си на е, депутат, не на докладчик в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Бих искала тук да извиня докладчика в сянка, защото имаше важен проблем, който е, е задържава задържа в е, у дома. Затова ще позволите на английски да е, прочета нейните, нейния коментар, защото трябва да кажа от свое име, че наистина основата, на която стъпваме много добра и благодаря за свършната работа. Сега, съгласни сме с това, че е необходимо да се завърши изграждането на вътрешния пазар и това изисква по по-голямо ударение върху пазара на енергийни услуги, който има голям потенциал за е, една силна, мощна система за търгуване с емисии. Е, някои поправки обаче трябва да се направят, за да бъде подобрен допълнително текста. Въвеждането на допълнителен текст по енергийна ефективност може да е, свърши такава работа. Енергийната ефективност е отрешаващо значение във всяка политика, защото тя гарантира сигурността на доставките и решаване на проблема с недостиг на електроенергия. Трябва ни силна е, политика по енергийна ефективност в рамката 2013 е, до 2020 година. Големия потенциал е, се намира, голям потенциал има в съответно добре изолирани жилища в цяла Европа. За да се завърши изграждането на вътрешния пазар, би трябвало да включим и бизнес, бизнеса и бизнеси, чието идеи водят до новаторство място в това отношение. За да допринесем към политиката, друг принос на политиката за енергийна ефективност може да бъде чрез е, е, обновяване и актуализация на законодателството, е, свързано с енергийното етикетиране и екодизайна. Тези два аспекта също са важни за потребителите. За нашата група енергийната бедност са били винаги от значение. Близо 150 милиона, 50 до 150 милиона живеят в енергийна бедност в Европа. Съответно трябва да се вземат мерки, за да се борим с енергийната бедност в заключение би трябвало да помислим и за енергийната ефективност и енергийната бедност, тъй като това са важни е, въпроси, свързани с вътрешния пазар, пък и с потребителите. Благодаря, госпожо Гепард, от името на е, социал-демократия. Сега от Екара е, има думата. Благодаря. Аз замествам нашия докладчик Сянка. Скъпи колеги, госпожо докладчик, аз съм много щастлива, че имаме възможност да помислим градивно по този важен въпрос. Енергийната сигурност в Белгия е нещо, което е много важно за нас. Аз изчетох с голям интерес докладчик. Искам да приветствам докладчицата за чудесно свършената работа. В доклада се поставя ударението върху растежа и върху заедостта, нещо на което ние сме много, е, сме много чувствителни. В доклад става дума също и да се намали енергийната зависимост. Това е чудесно. Но все пак остават някои въпроси, по които бихме искали да е, се помисли. Някои от тях бяха вече цитирани от други въпроси. Първото, от други колеги, прощайте, първото нещо, което е много важно – ми се струва, че трябва да се опитваме да използваме устойчиви и сигурни а, източници на енергия. Да не забравя все пак и цената. Тя трябва да бъде достъпна. Колегата говори за енергийните островчета. Вярно е, че за газта и за електричеството в Европа се създава един пазар в Европа, който работи много добре, с добри взаимно връзки с страните доставчици и съседните страни. Но сега стигам до една много важна точка за голям брой депутати и групи. Трябва да се подчертае в доклада. Това е енергийната ефективност. В крайна сметка това е единствения начин да се използва рационално енергията. Колегата го каза също един киловатт е, час е най-добър, най-ефтин е този, който не се използва. Мисля, че е важно да се отдели особено внимание на това, което наричам чувствителните сектори. Транспорта, е, е, жилищното строителство и сградите изобщо. Искаме ни се да отидем по-далече в тази област, да има цели, които да са задължителни може да бъдем амбициозни, но трябва все пак целите да бъдат реалистични, да бъдат осъществими. Това са няколкото важни неща за нас. И ще внесем специфични изменения в е, този област. Готови сме да сътрудничим с колегите по това досие, с е, докладчика, с е, докладчите в сянка и благодаря още веднъж за чудесната работа. Благодаря. За рапорт... Да, ние сме доволни от докладчите. Не виждам обаче докладчик Конгуе. Има ли някой, който желая да вземе думата? Тогава ще дам думата на господин Паскал Дюран от Зелените. Благодаря, госпожо председател. Тази сутрин доста говорих, но ще се успокоя след малко. Доволен съм и приветствам докладчикът за чудесната работа. Държа също да ви успокоя, не знае дали беше за зелените или по принцип говоря общо. Не е за нас също въпрос за... Не е въпрос на идеология енергийната ефикасност, е въпрос на здрав разум. И мисля, че е, няма какво да се вършим в този въпрос. И ние сме съгласни с проблемите, свързани с е, взаимновръзките, и като, особено като французин, защото Франция, която много лобира по този въпрос, е едната от страните, които блокира на Радище съвета тази въпросите, свързани с взаимовръзките. Цялата тази система на мрежа ще бъде ключова за енергийното бъдеще на Европа. Така че аз го казах. Ние сме много доволни, ще подкрепим този доклад, който е наистина се вписва в идеята, която ни защитаваме, но разбира се, въпросът с енергията, ефикасност, ефективност е основен, защото говорим вече от месеци за въпроса за малките и средни предприятия, реорганизирането на работата в на трудовия пазар. Това е много важно. Ние във Франция загубихме 100 000 работни места в строителството, където има много големи възможности за обучение, за работа, за и това е един от ключовите въпроси за Европа и е много по-важно, отколкото за директивата свързана с търговска тайна, но това е друг въпрос. Енергийната ефективност, но също и независимостта, което е много важна, тя ще позволи на Европа да говори с по-силен глас, когато се изправи пред света. Ние ще бъдем много по-силни пред Русия, ако имахме е действително капацитета да осигурим а, а, нашата независимост в тази област. Тоест е, автономията, ефикасността, взаимовръзките, всички тези подобрения ще защитаваме в рамките на е, този доклад и измененията, но пак искам да кажа, аз подкрепям този доклад и ще работим положително в тази област. Благодаря. Ние благодарим за положителното отношение. Благодаря, господин Дюран. And Mrs. Callas from the Elder Group. Uh, thank you. Сега членовете, госпожа Калас. Е, мисля, че енергийната е, сигурност има два елемента взаимовръзките. Едното и другото е производството на енергия. Проблема с е, сигурността на европейската енергия е това, че държавите членки е, третира това като вътрешно политически въпрос. Всеки се бори за своята енергийна сигурност. Е, основният проблем, който трябва да решим е именно да преодолеем тази разпокъсаност и да е, е ясно за всички, че енергийната сигурност е важна и за Европейския съюз като такъв. Ето защо смятам, че е важно и това, което подчертавате в доклада, а именно, че вътрешния пазар няма да функционира е, и енергийна сигурност е, няма да има за Европейския съюз, ако АСЕР, ако е, Агенцията за сътрудничество и енергийните регулатори няма регулаторни правомощия, защото никоя държава членка не може да защити собствения си, собственото си енергийно производство и пазари. Тоест, ще има, трябва да има в такъв случай един единен пазар. Например, в Естония имахме ен... общ енергиен пазар с северните, с скандинавските страни, Нордпол се нарича. И всички тези, които се опасяват, че е, конкуренцията от други държави членки и производството, енергийното на друга държава членка би подкопало пазара, би било вредно за пазара, трябва да кажа, че нашите цени на електроенергията паднаха с 11% миналата година. При това също падаха. Именно поради това, че сме част от един енергиен пазар, от една е, и не сме зависими само от е, собственото си енергопроизводство, но се доверяваме и разчитаме разчитаме и на съседите, и на други държави членки. И мисля, че за енергийната сигурност това е много важен фактор. Благодаря, госпожо Калас. Сега господин Занфел от НП. Dziękuję bardzo. Jednoznacznie trzeba podkreślić, że... Благодаря. Трябва да се подчертае недвусмислено според мен, че този доклад по енергийната сигурност, е, в този документ се подчитава, че енергийната сигурност в Европа е от е, е, решаващо значение. Доволен съм от факта, че всички подкрепят идеите, които са залегнали в този доклад и тяхното изпълнение. Но до сега Смятам, че има някои подробности, обаче, които трябва допълнително да се обсъдят и анализират. Не бих искал да е, се спра тук на всички важни аспекти, свързани с енергийната сигурност е, в рамките на нашата дискусия, но има някои, които вече бяха е, посочени. Сега да, ще се спра на някои от пропуските или недостатъците на този документ, според мен. Според мен енергийната сигурност в Европа за да бъде, е, за да бъде устойчива и да гарантирана в дългосрочен план, трябва да вземем предвид е, е, аспекта горива, въпроса с горивата – Въпросът с нашите местни горива в Европа не е отчетен в достатъчна степен, особено твърдите, е, с които разполагаме в момента. Е, би било е, съмнително да говорим за нови технологии, е, защото а нашата енергийна сигурност трябва да е, е, разчита на нови технологии в контекста на улавяне и съхраняване на въглерод. Сега няма да споменавам другите чисти технологии за изгаране на въглища и така нататък. Мисля, че друг важен въпрос е раз, въпроса с а, ядрената, ядрените мощности. Мисля, че това също трябва да се вземе предвид. Трябва ни допълнително да диверсифицираме енергийните източници. И последния въпрос, който ще спомена много малко внимание обръща е, документа на съвместното производство. Това ме изненадва, защото сега технологията дава възможност да се обединят е, е идеалите, споделени от всички европейци. Е, и тези, които са за е, е, радикален спад в емисиите от СО2, тези, които са привърженци на е, екотехнологиите. Мисля, че съвместното производство на електроенергия cogeneration е начин да се вземе предвид и биомаса, и въглища, и много други източници по един ефективен начин, като същевременно се, се намаляват емисиите от СО2 и е, много време всъщност отделяме за това да обсъждаме е, съкрещаване на емисиите, необходимостта да се намаляват емисиите от СО2 в Европа, но е, непропорционално малко време отдаваме и внимание на е, намаляване и чистота на въздуха, което е важно за човека. Благодаря от комисията. И след това ще дам думата на докладчика да обобщи. От комисията. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко Приветствам бележките, направени от членовете на тази комисия и това, че е, идеята за енергийна сигурност намира широка подкрепа. Наистина, това е, е тази подкрепа е, оценявам особено. Сигурността на доставките е важен елемент от сигурността, разнообразяване на диверсификация на източниците и пътищата за недоставане на електроенергия е важен, но е, енергийната сигурност е по-широко понятие, то включва вътрешния пазар, енергийната ефективност, разбира се, и това е нещо, което ние сме, е, е залегнало в нашата комунике от май 2000 година. По-важно е по вътрешния пазар. Ние си, е, отбелязваме това, което казах днес за наблюдание на пазара, стандартите за потребителите и се подписваме под това. Отбелязахме си и коментарите ви по енергийната ефективност и необходимостта да се намали зависимостта от електроенергия от други части на света. Ако погледнете съобщението на комисията от май миналата година, ще видите, че първият въпрос след въпросите с газовата криза е, е намаляване търсенето на електроенергия и е, се радвам, че това също бе е, споменато тук. Широката подкрепа, която е, давате на енергийната сигурност е също важна в момент, когато ще разработва, раз, създаваме енергиен съюз и много важно е енергийната сигурност да има ключово място в е, този цялостен политически документ. Това е от моя страна. Благодаря. От комисията сега докладчика госпожа Хисменова. Председател, аз няма да преповтарям онова, което, е, което чухме и от представителя на комисията. Част от тези неща аз ги казах в моето изложение. Благодаря на колегите, които направиха своите предложения, своите коментари. Е, аз съм си е, водила записки по техните предложения, но ще бъда изключително благодарна, ако получа в писмена форма техните предложения за изменения е, и то точно тези, които касаят компетентностите на нашата комисия, за да не дублираме работата на комисията ИТРЕ, така че е, съм отворена за, за предложенията на колегите, за техните изменения. Надявам се в срок това да се направи, за да е, подобрим текста и в крайна сметка да получим един консолидиран текст, който да бъде подкрепен от всички представители на политическите партии в нашата комисия. Благодаря още веднъж на всички за свършената работа. Thank you very much indeed and um, thank you to my... Благодаря отново, благодаря на заместник председателката, че ме замести временно. Значи края и ние срок за предложение за изменение е 3 февруари, нали? Um, uh, Следващия доклад е по програмите за фитнес и за пригодност и резултатност на регулаторната рамка, настояща ситуация и перспективи. Скъпи колеги, дами и господа, Бих искал първо да е, благодаря е, за да ви благодаря за първите е, и ценни бележки при първото разглеждане на темата. Наистина те ще, ще бъдат отразени в окончателния вариант на текста. Както казах и на при първия кръг разговори, аз смятам, че изказванията и измененията е, за мен не са е, критика, а необходимо допълнение и прецизиране на представения проект. Какви са е, четирте най-големи групи изменения, в които можем наистина да групираме предложенията за изменения. Първо, значението и е, е, е, кохерентността от оценка на въздействието. Второ, независимостта на комисията за оценка на въздействието. И трето, качествени консулта... консултации и е, последваща оценка. И четвърто, включване на всички заинтересовани страни. Това беше основната част от а, е, из, внесените изменения. Освен това, е, има предложения за съкрещаване на бюрокрацията, особено в тежкото досие за основните 10 и процеса на концентрация очаквам от председателството, благодаря на председателството и на колегите и очаквам в тази дискусия да се е, е, задълбочим е, разискването, като разбира се е, остане ударението върху съкрещаване на бюрокрацията, е, за да може е, да подобрим работата си. Това ще доведе до това, че, е, че с въвеждането на е, заинтересованите страни е, трябва да имаме преди социалния и екологичен аспект, а не само економическия. За мен това е, е необходимо е, при, е, до уточняване. А, ако в момента трябва да дам количествено изразе, изражение, е, аз, е, моите сътрудници, е, заедно с моите сътрудници, се опитахме да направим следващото. 69 предложения за изменение се опитахме да разгледаме и 8 е, компромисни предложения от докладчика, 32 е, предложения за е, изменения са взети предвид. По тях ще докладваме следващата седмица. Втората точка от все още висящите предложения за изменения 37, 21 от тях въвеждат нови аспекти и ще бъдат е, взети предвид е, в е, доклада. При 16 изменения Е, остават все още. Ако сте съгласни с това, би трябвало наистина да е, внесем предложенията за компромис и на заседанието на е, докладчите в Сянка. Вече това ще бъде основа за по-нататъчна работа, за да знае всеки каква е съдбата на неговото или нейното предложение в цялостния пакет. Един въпрос, е, например, по който има минус при мен, е, за да бъда последователен всъщност, е задраскването на споменаването на националното голдплейтинг, uh, т.е. Uh, раздуване разходите по проекти uh, и мисля, че цялостното задраскване uh, на този текст едва ли ще помогне. Uh, трябва да би трябвало да не приключи този процес с този доклад. За нас това е един продължаващ процес. Доклада не е, е края, началото му. И моята е, становище по измененията за, е, предложенията за изменения, благодаря за всички тях. Е, ще ви изпратя съответно за е, е, това становище с приложението за компромис, за да може да бъде обсъди то също времено и да се подготвите за по-нататъчна дискусия и с радост очаквам дискусията. Благодаря, господин Карас. Сега ще дам, тъй като не виждам господин Делсън, ще дам думата на другия колега. Благодаря. Ние разглеждаме също досие, затова веднага се намесвам, макар че не съм прочела целият текст, доста дълъг е и ще се опитам да го обобщя. Във всички случаи Моят колега твърди, че установява, че всъщност голям брой от измененията водят в най-различни посоки, са най-разнопосочни и е, много от тях няма да могат да бъдат прияти от нашата група. Е, тоест, предстои още много работа и в разговорите с докладчика. Е, господин Нилсън наблегна на това, че би трябвало и ние сме е, за това да се подобри е, европейското регулиране, да бъде по-ефективно, а там, където е необходимо, просто да го няма. Къде, където не е необходимо да го няма. Тоест, това не означава, че регулирането е излишно и ненужно. Напротив, това е много важен въпрос за нас, социал-демократите, във всички случаи. Нещо, което нашата група не, приема, не би приела никога, е по-добро регулиране е, и е, инициативата за Рефит да се използва в това отношение, е, по-специално когато става дума за опазване на климата, защита на потребителите, тогава нашите прави, нашето право да, да подкопаваме, да, да пречим или изцяло да, да осуетим подобни дейности, това е нещо, по което не сме съгласни съгласни, е, необходимостта от опростяване е очевидна, но при предпоставка, че е, е, да не се поставят, че не трябва да се поставят под въпрос вече извоюваните права. И в тази дискусия за Рефит, наистина, не би трябвало да се спускаме в идеологична дискусия, а да се занимаем с съществените неща. Бихме искали, би трябвало като група да имаме една програма за е, рефит, за актуализация, е, защото е, понякога чрез измененията, предложените изменения, нещата могат да бъдат ласнати в съвсем грешна посока. Това би ще попречи да се е, изпълни програмата за пригодност е, и Разбира се, по отношение на голдплейтинг, разходите за проекти, ние е, смятаме, че това не трябва непременно да влезе в европейското право, но не трябва да забравяме, че в много политически сфери, особено при защита на потребителя, трудово право и защита на животните, ние организираме минимални стандарти, минимум стандарти и чрез тези ми, минимални права е, именно е, държавите членки биха могли да ги доразвият, да, да отидат по-далеч от е, този минимум, то се подразбира. И това не трябва, на това не трябва да пречим. Е, не би трябвало също, и не бихме искали да се прави автоматично изключване на всички най-малки предприятия от сферата на европейското регулиране. Това не води до постигане на целта е, а именно е, сигурно, особено когато става дума за е, трудово право и сигурност на е, работното място, би трябвало напротив да се улеснят тези предприятия да прилагат европейското право, но не да се изключват, да се щадят от него. Това би било грешния подход сега, колкото до баланса по показателите и е, оценката, това, което е важно за е, защита на потребителя, би трябвало тук е, да е, внесем допълнителни правила, за да имаме наистина вътрешен пазар. И последният въпрос, който, по който говори моята колега, е въпросът за качество срещу количество. Не количеството, не бройката на права, които ще бъдат отменени е важното, а качеството на законодателството, на законодателните текстове. Това е важното. Е, в статистиката никога не, статистиката никога не е била е, вярната насока за политиката, и, е, а именно, е, защото обикновено ние заимстваме от статистиката тези числа, които ни помагат на политическата кауза или обратното, отхвърляме тези, които не. Затова е важно качеството е, как е, ще е, действаме и как текстовете, които създаваме, ще се прилагат в националните законодателство. Тоест, добро регулиране е вълшебната дума за, по, и нашата кауза. А, ние сме оптимисти, че с а, е, докладчика от Маркарас е, е, постигната добра база за дискусии, можем да работим, а, е, да стъпим върху този текст и а, моето препоръка е, е максимално да постигнем компромиси, А, в противен случай, а, разбира се, също време да не а, прекрачваме а, червената линия, която е важна за всички, а, но както казах, въпреки това да стигнем до добри компромиси. Благодаря. Thank you. Um... Благодаря. Докладчик Сянка съм от името на ЕКР. Благодаря на докладчика за работата. Благодаря и за голямия брой изменения. Това наистина сочи колко интерес предизвиква темата. Благодаря ви очевидно трябва да гарантираме а, е, пригодността на нашата регулаторна а, е, рамка и именно за това включваме този въпрос в нашия дневен ред. Изключително важен е успеха по тази тема. Необходимо е да направим нужното, така че всякакво действие на общностно ниво да спазва принципа на пропорционалност и субсидиарност. Разисквахме всички тези въпроси днес. Е, по темите уважаваме държавите членки и съответно е, дела е, който се поема от тях. Що се отнася до казаното от колегите? Най-напред мислете за малките, напълно съм съгласна. Важно е а, да се спазва а, изпитанието и теста за малките и средни предприятия. Други предложения също съм предложила относно намаляване бюрокрацията и докладчика засегна този въпрос. Наистина много от бюрокрацията всъщност се дължи на държавите членки, така че трябва да се предприемат съвместни стъпки, а комисията също така заяви, че и според тях може да се намали с 30% цената за бюрокрацията, така че аз самата също се радвам на това. Може би трябва да проведем преговори относно това какъв да бъде на, каква да бъде нашата цел. Трябва да знаем точно на къде сме се насочили също така тест за конкурентно способност, според мен, може да се добави. Много важно е за оценката на въздействието, според нас. Необходимо е економическата способност на всяко едно предложение много внимателно да бъде оценявано независимостта, що се отнася до а, а, съвета по оценката на въздействието, трябва да се има предвид, а също така всички заинтересовани страни, включително стопански субекти и потребители, трябва да бъдат включени и информирани, защото винаги има две страни на стопанската дейност и потребителите не бива да бъдат забравени както и участниците цялостно в процеса. По проблемите свързани с прекалено голямата бюрокрация, минималните стандарти, да, наистина трябва да се сведат разходите за бюрокрация и прекалено много законодателство там, където бихме могли да то да, да бъде намалено. Наистина трябва да насочим вниманието си към минимално а, а, нормиране там, където това е възможно. Различни са стандартите по отношение на потребителите, например. Не винаги е възможно да изравним всичко винаги. Именно поради това разискваме различните предложения в нашата комисия и в крайна сметка препоръчваме минималния подход, както и днес при обсъждането доклада на госпожа Коми засегнахме този въпрос. Да, понякога има основания за разликите между нас, а същевременно единния пазар трябва да има съответно гаранции, че се приема минималния подход. Процеса на оценяване. Господин Шваб, също така и други колеги включиха в доклада въпроса свързан с оценяването. Важен е този аспект но наистина деталните клаузи за ревизия могат да бъдат също а, а, интерпретирани по различен начин. Понякога, ако има прекалено много подробности, тогава може да прекалим и с сроковете. Така че важно е в като цяло да имаме един постоянен процес за оценката на ползите от нашето законодателство, а разбира се, необходимо е да се включат някъде и клаузи за преразглеждане или ревизия не, трябва, не казваме, че няма да се преразглежда един акт, защото има клауза за преразглеждане на 5 години. Когато е необходимо, разбира се, ние насочваме вниманието си към проблемите, за да могат те да бъдат устранени. Бих искала повече да зная какво мислят групите по отношение на 40-то изменение и предложението за стандарт, което се прави там. Наистина разбирам, трябва да се включат повече заинтересовани страни. Отстоявам това. Радвам се, че 64-то изменение е предложено в редакцията, в която и ние предложихме. Ако нашата комисия съответно постигне някакво решение, що се отнася до грешки в оценката на въздействието, колегата от другата комисия, наистина водещата комисия, каза, че ще има предвид и ще сезира въпроса. Благодаря ви на всички. Um, Ola Tonas for the Ola Tonas, Ауде. Thank you, Chair. Um, I think... Благодаря, госпожо председател. Мисля, че това досие е изключително важно. Всички и слушахме през последния месец а, разискванията за това, че върховен приоритет темата за Европейската комисия, но и ние, Европейския парламент, трябва да кажем думата си, що се отнася до програмата за пригодност и резултатност на рамката. Благодаря на докладчика, наистина много съм удовлетворена от постигнатото, съгласна съм с казаното, много ясно трябва да бъде нашата, нашия поглед насочен към а, Рефит. Действително, трябва да имаме амбициозна цел, що се отнася до намаляване на административното бреме. А каквото се каза от социалистите и демократи, според мен е точно обратното, трябва да имаме и ясна цел, да знаем къде отиваме. В противен случай няма, според мен, да успеем наистина да намалим административното бреме, ако нямаме определена цел или жалон, към който да се стремим. Съгласна съм с казаното по отношение на качеството на законодателството. Това, разбира се, е водещо. Но същевременно трябва да имаме е, ясно е, измерима цел каква е нашата насоченост за намаляване. Е, това е много важно и за малките и средни предприятия. Е, председателя спомена е, предложението във връзка с форума за интересовани страни. Аз предложих изменение всъщност за нов форум в Европа на заинтересованите страни, възоснова на според мен добрия опит в Дания. Тук ще се представят различни заинтересовани страни и отдолу нагоре те ще правят своите предложения за намаляване на регулирането. Изключително важен е този аспект според нас. Господин Тимърманс моля да погледне по-внимателно, да се запознае с а, опита в Дания и мисля, че той другата седмица ще бъде в Копенхаген и ще се срещне също с директора на този форум в Дания и ще научи повече за него. С интерес очаквам приемането на това мое предложение, така че в крайна сметка да можем наистина да обогатим нашата работа в тази област. Малките и средни предприятия са от изключително голямо значение по отношение на растеж на работните места и на економиката. Мисля, че принципът да мислим най-напред за малките е много важен. Това е важен е, инструмент в е, законодателството и а, мисля, че можем да подканим държавите членки по-добре да привеждат в изпълнение този принцип на национално ниво. И слушах много внимателно въпроса, свързан с тежката бюрокрация, с упростяване на законодателството. Да, мисля, че винаги трябва да насочваме вниманието си към този проблем. Благодаря. So is anybody председателката. Някой друг желая ли да се изкаже от името на Обедена лица или Зелените? Заповядайте. You, Благодаря, госпожо председател. Ще говоря от името на Зелените. Благодаря, е, господин Карас, за много добрия ви доклад. По принцип ние го подкрепяме, но предлагаме изменения към него. Край на миналата година, по време на предишното ни заседание, в което обсъждахме програмата за пригодност на регулаторната мар... рамка, разгледахме някои наши предложения, един от което е въпросът свързан с показателите. Аз се изказах за показателите, които трябва да бъдат основното в процеса на оценката на а, законодателството, оценките и изпълнението. А, какви точно показатели трябва да е ясно ще заложим, за да можем да измерим резултатите в процеса на опростяването на нормативната рамка? Съгласни сме, че е необходимо да се намали бюрокрацията и броя на нормите, разбира се, но трябва да подходим много внимателно също времено. Подчертаваме, че опростяването на нормативната уредба не може да доведе до намаляване на нашите амбиции, нито да бъде прикрита подобна цел – безопасността на малките и средни предприятия е много важно, както и а, защитата на околната среда. В този смисъл а, не бива да се прокрадват други цели, освен по-добра нормативна уредба и за малките и средни предприятия, които са основни участници на това поле. Освен това, призовахме комисията да не занижава своите амбиции по отношение на целите обществени политики в областта на здравеопазването, екологията, нормите на безопасност. Това не бива да се накърнява. Освен това, по отношение на социалните партньори, е, различните организации, асоциации, регионални, национални, е, регионални, местни, би трябвало да участват все по-активно във всички тези процеси. Е, разбира се, да се правят проверки на административното време и изпълнението на европейското законодателство на национално ниво. Трябва да заявя, че не подкрепяме предложението на групата на високо ниво за а, това, че може да се създаде а, орган извън европейските институции, който да извършва оценката. Проблемът е прекалено важен, за да бъде а, регулиран извън европейските институции. Така че в заключение, по принцип ние подкрепяме програмата за пригодност и резу, регу, резултатност на нормативната уредба с цел намаляване бюрокрацията и подобряване на законодателната среда, но същевременно подчертаваме, че в някои случаи а, а, фитнеса може да се окаже опасен спорт. Благодаря. Okay, so Maria Grappini would like to speak. Мария Гопини желая думата. Вече малко прескачаме графика си. Благодаря съвсем накратко ще се изкажа. Е, бих искал да кажа, че този доклад е изключително важен и трябва да се внимава, да не се повтаря една грешка, която вече направихме на немалко страни, включително и моята страна, Румъния, която познавам най-добре. По път се питах, си казвах колко ще е добре правителството да се въздържа от някаква нормативна уредба в областта на малките и средни предприятия. Това ще им осложни живота. Те не са изключени от правилото и съм сигурна, че господин Калас, който е шеф на групата на малки и средни предприятия, разполага с много информация, но трябва наистина много да се внимава да не се увлечем с нормативната уредба. Може да стане много сложно. А същевременно имаме този Small Business Act, който се прилага по различен начин в различни държави членки. Трябва да ви кажа откровено, не служи за кой знае за какво, за малките и средни предприятия. Аз вярвам на капацитета на докладчика и с помощта на неговите колеги трябва да се намерят решения, за да се постигнат целите и да се избегнат приложения, които са ненужни. МПС, МСП, пардон, не трябва да поемат допълнителни е, затруднения, а също времено трябва да се запази баланс, за да не нарушим интересите на потребителите и да не ограничаваме е, личните права на потребителите. Благодаря. Um, does the Commission have any two-minute points? Комисията има ли да добави нещо? Да. А тогава, може би, докладчика желая ли да... Да, благодаря. Тези някои от изказаните всъщност описаха какво е, всъщност трябва да излезе от нашата група. Е, е, това е едно е, обяснение на, на тези е, предложения за изменения, да ясно беше, че трябва да се наблегне на, коли, на качеството, не на количеството, също така и при е, регулирането. В този смисъл аз е, ще работя по компромисен текст, ще ви помоля да ми помагате в това, т.е. това, което бе казано тук, е, да го формулираме като една червена линия и е, заедно да допринесем за, за подобряване на текста, което да е гаранция за неговото приемане докладчика е, доклада не е доклад на отделни личности, а на е, правната комисия. Е, нашето е просто едно становище. При едно становище не бих могли, не бих могъл да отчита абсолютно всички мнения и гледни точки но трябва да е, доработим аспекта защита, защита на потребителя, но това е, е, трябва да е, са нещата, които се отнасят до компетенции на тази комисия. Това е подхода, благодаря, който ще възприема. Thank you very much. Um, indeed, if there's no further points, we... Благодаря. Всъщност е, няма други въпроси. Можем да закрием заседанието. Да припомня само, че гласуването утре, гласуването утре ще започне в 9, а не в 9.30 това решение бе взето в началото на заседанието да се започне в 9 гласуването, предвид сложността му. Утре в 9 е, гласуване. Координаторите в началото се разбраха, че ще почне гласуването в 9.